Uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome to this afternoon session of the Internal Market Committee. Добър ден на всички и добре дошли на следобедното заседание на Комисията по вътрешния пазар. Имаме две много интересни презентации, с които започва работата ни днес следобед. Първата е по едно предложение от Комисията за достъпа до основен, основна разплащателна сметка или стандартна разплащателна сметка. Това е въпрос, който председателя на парламента препрати към нашата комисия за разглеждане, но и Комисията по економически и парични въпроси проявява интерес към темата, така че в момента обсъждаме разпределението на задачите. При всички положения поканихме Европейската комисия, за да представи пред нас своето предложение във връзка с оценката на въздействието. всички ние, които бяхме в Краков на пазара, на форма за единния пазар, сме изключително заинтересовани от, платежните, от разплащателните сметки. Оказва се обаче, че много често има потребители, които нямат достъп до тях. Това е много важен въпрос на вътрешния пазар – и това е въпрос, по който можем да привлечем много е, експертни познания. Господин Филип Пеле, заместник ръководител на отдел в Генерална дирекция пазари, ще направи презентация. След това Евлин Гефхард е, е докладчик по това предложение. Е, тя ще се изкаже. Господин е, Майер, Денис Де не е тук. Е, всички, които имат желание, ще се изкажат. Доставили сме достатъчно време. Госпожо Гебхарт, искате ли да направите няколко водни бележки или ще изчакате презентацията? Какво предпочитате? Няколко думи. Благодаря, господин председател. Скъпи Майкъл, смятам, че както току-що казахте, това е изключително важна тема. В днешно време, в нашия глобален свят, е необходим достъп до определени услуги – защото в противен случай е, не се е възприемаш ти самият, а и другите не те възприемат като истински човек, пълноценен човек. Ето, е, разплащателната банкова сметка е част от е, именно тези услуги, до които трябва да имаш достъп. Има хора, които естествено нямат достатъчно средства, които имат финансови проблеми. Тези хора в никакъв случай не бива да се дискриминират но вчера в Краков, по-скоро завчера преди обяд, говорихме на нашия форум по тези въпроси. Даден бе пример за млада жена, която отива в чужбина за да следва и иска да вземе под найем жилище, но на нея и се казва веднага можете да наемете жилището, само ако представите е, банкова сметка. Банката обаче казва, не можете да откриете банкова сметка при нас преди да сте регистрирана тук е, с постоянно местожителство или временно местожителство. Ето това са неща, които могат да се случат в определени държави и заради които трябва да мобилизираме силите си и да поработим. Именно по тази причина Европейският парламент винаги е призовавал за откриване на този достъп, за гарантиране на достъп до определени разплащателни услуги, до откриването на банка, банкова сметка. Ресорният комисар също е включил този въпрос в своите приоритети. Европейската комисия твърди, че работи. Но а, аз съм разочарована, защото комисията излезе само с една препоръка, а не с предложение за директива. Ето това е въпрос, който ще се наложи да обсъждаме с представителите на комисията. да се публикува само едно съобщение или една препоръка, с която се призовават държавите членки да предприемат определени действия, е едно. А в момента, в който Става дума за директива, за регламент, който при всички положения трябва да се прилага в държавите членки или да се транспонира в националното законодателство. Нещата вече придобиват по-задължителен характер. Освен това, би трябвало да поговорим за това при какви условия ще предоставяме този достъп до основните разплащателни сметки в Съюза. Има и определени интереси на банките, които трябва да се имат предвид. Банките естествено не желаят да реализират загуби. И още нещо. Как трябва да изглежда една банкова карта, една кредитна или дебетна карта и така нататък. Ето това са изключително важни въпроси, които са свързани с нашето ежедневие, с практиката в Европейския съюз. Целта е в този много технически век, в който живеем, да дадем е, възможност на гражданите да ползват е, услуги в банковия сектор. И естествено това е също едно универсално право, ако питате мен, е, достъп до е, банкова сметка, с която да можеш да боравиш и от която да се ползваш. Благодаря много за тези лични водни бележки. Нека сега да дадем комис... думата на комисията. <clears throat> За да представи оценката на въздействието и съответните препоръки. Заповядайте. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, thank... Благодаря, господин председател. Госпожо Гепхар, благодаря ви много. благодаря за възможността да представим тази оценка на въздействието, както и препоръките на комисията за достъпа до разплащателна сметка. Нека да видим за какъв мащаб на проблема става дума. Извинявам се, че е толкова ситен шрифта на слайдовете. Както госпожа Гебхард каза, достъпа до разплащателна сметка е изключително важно за економически и социален живот. Много неща не може да прави човек, ако няма банкова сметка. Помислете си, какво бихте правили вие, ако нямахте банкова сметка? Аз не знаех, е, не знам какво е, бих правил, наистина. Аз отивам в банката, но за да си изтегля е, пари в брой с картата от своята сметка. 7% обаче от населението на Европейския съюз, т.е. 30 милиона души, нямат банкова сметка. Трябва да се прави разлика обаче между тези, които а, са които иск, нямат е, желание да имат банкова сметка и затова няма такава и у нези, които искат банкова сметка, но нямат достъп до нея. Много добре знаем, че има е, хора в по-уязвимите обществени групи, е, които много често нямат банкови сметки. Но ако, да кажем, иска човек да използва своят общото право на трансгранична мобилност, което се гарантира от Лисабонския договор, този човек може да няма възможност да си отвори сметка в страната, в която се е преместил. Това въжи и за сезонните работници, например, за пенсионерите и прочие. Събрахме статистика и се оказа, че като цяло 91% от възрастното население в 12-те страни членки, които са ново са се към Европейския съюз, е, имат банкова сметка, а в е, по-старите е, това са 97%. В България и Румъния поради лошото развитие на банковата инфраструктура процента на хората с банкова сметка е около 50%. Being deprived of not having a bank account perhaps in Bulgaria or Romania uh, is less critical than, for instance, in France or other member states. Това не означава, че е, в България и Румъния има по-малко интерес. Много често, просто в България и Румъния е достатъчно да имаш пари в брой и не се налага да имаш банкова сметка. Така действа економиката там. Сега да помислим за какъв мащаб на проблема става тук много често сериозните проблеми се държат, дължат на липса на данни. След допитването до общественото до обществеността и заинтересованите страни е, стигнахме до извод, че е, проблеми имат. това се казва и от представителите на потребителите, и от е, властите в държавите членки. Има обаче различни мнения по това доколко този проблем е голям. Какви са причините за липсата на достъп до банкови сметки? Има две, две групи причини. Първо, страна на търсенето има различни причини. Може да има психологически или поведенчески причини. Има хора, за които си мислят, че, които си мислят, че не заслужават банкова сметка, защото просто самооценката им е ниска и е, просто ги е страх да прескочат прага на банката и да поискат да прекрачат прага на банката и да поискат банкова сметка. Има също други съображения, например недоверие в банковата система има и трети, е, трета група причини. Начинът по който човек контролира бюджета си, например. Хората с ниски приходи казват, че им е по-лесно да контролират е, средствата си, когато четат разпечатките от банката. Има различни действия, предприяти от е, на различни институции за уведомление, за осведомяване на хората. Много хора просто не си дават сметка, че е, при използването на електронни разплащания разходите им могат да са по-низки и е, че понякога използването е, на банкови услуги по интернет може да им помогне. Не говорих за е, цената на банковите сметки, е, цената за тяхното поддържане, но това също може да е фактор. Що се отнася до предлагането, в България и Румъния, например, е, достъпа до банковите клонове е и слабо развитата инфраструктура е една от причините за това, че хората нямат банкови сметки. Другото е, че много че, често няма. не се предлагат прости е, продукти. Когато си студент, не ти трябват структурни фондове, трябва ти просто една банкова сметка, с която да си плащаш заема. Също така има различни условия за достъп някои от тях са правни. Например, трябва да имаш адрес в банк, държавата членка, където искаш да откриеш сметка, за да може да се извършва борба срещу изпирането на пари. Има и различни практики на банките. Някои банки нямат желание да открият банкова сметка на някой, който все още не е жител на даден регион, защото се опасяват, че той може да натрупа дългове, след което а, да изчезне друга държава членка. Има и трети а, а, проблем. Хората с а, ниски приходи, банките не искат а, да имат загуби. Има и друг проблем с овердрафта и неговия контрол. Има и проблем с асиметрията на информацията. Много често хората предпочитат да работи с Е, с, да работят с по-заможни хора, тъй като а, според банките е, си струва да им се е, раздават и рекламните материали, а пък за хората с ниски приходи този разход не си струва. Обаче се оказа, че има банки, които променят подхода си. Има една испанска банка, много активна в Великобритания, която установи, че може да спечели много от работата си с хора с ниски приходи. Тя работи и с хора с ниски приходи и даже разшири дейността си и вече предлага много повече услуги, класически е, спестовни сметки, например, а не само разплащателни сметки. Какви са последиците на липсата на достъп за потребителите? За, потр... за потребителите има трудности при е, е, достъпа до стоки по интернет. Ако нямаш банкова сметка, няма как да си купиш нещо по интернет, няма как и да използваш много услуги, като е, тези на е, новия тип групови е, услуги за потребителите с групови ваучери, например. Също така, за потребителите липсата на банкова сметка води до повече разходи при операции, при различните е, операции. Има опасност от стигматизиране на хората, които нямат банкови сметки и разбира се, това представлява и пречка пред движението от една страна в друга. Един студент, ако се преднесе да учи в друга страна, се сблъсква с трудности и за открив... откриването на банкова сметка, а, и си казва, е, каква е тази Европа? Уж няма граници, аз мога да се движа свободно, уж мога да разчитам на достъп до всевъзможни услуги, а всъщност реално не е така. Какви са последиците за банките? Ами банките губят много възможности така. Някои банки е, са установили, че е съвсем е, възможно да се осъществи е, добра търга, за да добри е, търговски отношения е, и с е, гражданите с ниски приходи. А що се отнася до комуналните услуги, много често се оказва, че е, там е по-скъпо за доставчиците на комунални услуги, защото хората си плащат в брой, което означава, че трябва да има каси, където те да плащат, да не трябва да има касиери, които са наети и проче. Какви са последиците за властите? Ами, всичко това води до по-високи разходи при изплащането на различни видове помощи. А, защото когато няма банкова сметка, разходите за изплащането на тези средства са много по-високи. И така, възоснова на всичко това, стигнахме до извода, че има основание да се действа. Какви са нашите цели? Има много хора, които нямат банкови сметки. Не само хората с ниски приходи. Много хора, които просто не са в стандартна ситуация. И така, нашата препоръка е да се насърчи пълното участие на всички граждани на Европейския пазар, съюз на вътрешния пазар. Как може да стане това? Чрез предлагането на банкови услуги, където от които всеки може да се възползва. Тоест всеки, който няма банкова сметка, да може да си открие банкова сметка независимо от а, а, това има ли или не кредитна история, има ли местожителство на място и а, какви са му приходите. За, също така трябва да се подобри достъпа до електронните плащани в Европейския съюз, за да се спечели от едината зона за европейски плащания. какво трябва да се направи на равнище Европейския съюз. Трябва да се действа на равнище Европейски съюз, защото повечето държави членки не работят по въпроса на национално равнище, а у нези, които работят по него, те са едва 11, предвиждат различни неща. Ето, например, в Белгия и във Франция има законодателни мерки, а пък в Великобритания и Холандия се стимулират банките да се придържат към етичен кодекс. И знаем, че в трите държави членки, където има етични кодекси, има различни мнения по отношение на евентуалните законодателни мерки. В Холандия обсъждаме това, в Дания, Швеция и Финландия имаме различни възможности. И въпреки, че в тези държави членки са предприяти действия, никъде с изключение на Финландия няма рамка за трансгранични мерки. Всичко това представлява пречка през трансграничното предвиждане на гражданите. Ако не се направи нещо на европейско равнище, няма вероятност нещата да се променят, тъй като няма политическа воля. В момента финансови, финансовата система е в криза, така че е необходимо да се приемет специални мерки на европейско равнище. Една мярка, която гарантира достъп до банкова сметка, може да доведе до много ползи. Все още нямаме данни какви могат да са тези ползи. нашата оценка на въздействието се опитва просто рационално да демонстрира какви биха били последиците на предложението. В зависимост от цената за откриване на банкова сметка, която много често се покрива от потребителите, трябва, има опасност банките да отбележат загуби и е, може да се обмисли възможността за компенсации. Средно една банкова сметка струва 55 евро. Над като а, от това а, печелят банките, а, от маржа се печелят около 12 милиона, а потребителите могат да за потребителите това са 1 до 2 милиарда. В, в Белгия е една стандартна разплащателна мерка струва 13 евро годишно. Ако това е средната цена в Европа, банките ще загубят 450 милиона годишно. За потребителите това ще означава да спестят от 2,2 до 3 милиарда евро, а върху държавите членки е, въздействие няма да има. Поради всичко това излязохме с една препоръка. Да се използва най-гъвкави инструмент, с който разполагаме. Извинете, избрахме формата на препоръката, тъй като тя е най-гъвкави инструмент, с който разполагаме. През 2009 и 2010 година се допитахме до заинтересованите страни. Знаем, че препоръката е, е по-слабо ефективна от една директива, но както каза комисаря Бърние, през юли, когато бе прията тази препоръка, ако държавите членки не спазят тази препоръка, през лятото следващата година комисията ще обмисли възможността да изготви законодателство по въпроса. Какви са нашите предложения в тази препоръка. Те са следните. Да се гарантира достъп до най-простия вид разплащателна сметка с възможност за тегляне е, и внасяне на средства и с е, електронна карта не се предвижда възможност за овердрафт, е, за да не се създадат е, ненужни притеснения от банкови, банките за това, че могат да останат с несъбрани дългове. Така че в случаите, в когато когато няма достатъчно средства в сметката, разплащанията няма да се извършат, извършват. Това ще защитава и потребителите от евентуално задлъжняване. Условията за достъп. Всеки потребител, който живее в Европейския съюз – и няма банкова сметка в страната, в която живее, трябва да получи достъп до такава банкова сметка. Що се отнася до цените, това е много важен въпрос за банките. Препоръчваме сметките да са или безплатни, нещо, което се прилага поне в една държава членка, така че не е необходимо това да се променя, или пък цената да е разумна за потребителите, като държавите членки могат да определят сами критериите, по които да преценяват дали исканата цена е разумна. И така, както ви казах, въпреки че препоръката е изключително гъвкав инструмент, тя може да изиграе своята роля. След 9 месеца ще разберем дали тази препоръка е била чута и дали държавите членки са предприели мерки, за да я приложат. Благодаря. Благодаря много за този полезен анализ. Разполагаме с много материали, които са изключително полезни. Госпожа Гебхард е докладчик, господин Майер – господин Фокс, господин Шмидт не е тук. Кой ще говори? Господин Кройцман или господин Рашмар? Господин Де Йонг и госпожа Рюле. Нека да съберем коментари и въпроси и след това... Госпожо Гепхард, как предпочитате? Е, да се изкажете накрая или сега да се изкажете? Добре, нека да изслушаме докладчиците в сянка. Ханс Петър Майер. Имате ли въпроси или коментари по казаното от комисията? danke, Благодаря, господин председател. Не ми стана съвсем ясно нещо в изложението, в презентацията на комисията, а инак благодаря предварително за разумния подход. А, така, съотношението между разходи и е, ползи е, е, нещо, което не ми стана ясно. Може би е, бихте могли да, уточнили, да уточните какво имахте предвид. И така, е, трябва да улесним достъпа до тези основни разплащателни услуги, е, т.е. до базовата сметка, защото е, много граждани в е, старите държави членки имат е, да кажем, такава базова сметка, но то е благодарение на това, че да родителите са гарантирали или някой друг техен близък е предоставил съответните гаранции. Трябва да гарантираме този облегчен достъп в случаите, в които не става дума за така, прехвърляне на определените лимити. Много въпроси все още са открити и чакат отговор, включително и в Германия. Банките междувременно ни уверяват, че те не връщат никого, който иска да открие при тях е, такава основна сметка с разплащателни функции, но практиката показва, че това не е така. Все, все по-често има сигнали за върнати граждани по определени причини. 30 милиона. Това е, е цифрата, която комисията сама е установила. Е, Значи 30 милиона европейски граждани е, без е, препоръка или без някакви гаранции от страна на друг е, клиент на банка не могат да получат достъп до такава сметка. А по отношение на разходите в раздел 4 трябва да направим сметки 13 евро годишно или 55 евро годишно има разлика между 0 евро и 200 евро годишно, т.е. така е, е, между е, минимума и максимума разликата е доста солидна. Освен това трябва да имаме предвид, че има и така наречените вътрешни национални такси, във връзка с някакви разходи по обслужването на разплащателните сметки. Тоест, е, крайната сума за потребителя, за банковия клиент, в крайна сметка е по-голяма. И още нещо, когато говорим за надзор върху е, сектора на е, разплащателните услуги, трябва а, да си даваме сметка, че когато искаме да осигурим достъп а, до тези услуги на всеки гражданин, то тогава няма какво да надзираваме и да контролираме и да поставяме определени ограничения. Тези ограничения, доколкото ще съществуват, са единствено от страна на банковите институти. Гражданите а, сами ще решават е, в кои случаи по собствено убеждение и по собствена воля ще се ползват този достъп, но ние трябва да го гарантираме с нашите законодателни услуги, с нашите законодателни действия. Има, както чухме в Краков, и други въпроси. Е, да кажем, е, човекът, е, банковият клиент има такава основна разплащателна сметка, но не може по никакъв начин да извърши плащане, което надхвърля е, определение от банката лимит. Е, в такъв случай тази сметка просто не му върши никаква е, работа в е, сериозните моменти от живота му, в които той действително се нуждае от някакво по-солидно финансиране. Тези неща трябва да се уточнят. Господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Пелео, за експозето от името на комисията, което за мен бе определено много интересно. Това е тема, по която нашата група ще трябва да помисли преди да стигне до окончателното си решение или позиция. Когато е, чух е, встъпителните бележки на госпожа Гепард, е, се съгласих наистина с нея. Удивително е как може въобще някой да се справи с съвремието без да има банкова сметка. И колкото и да изненадващо, обаче около 7% от нашите граждани се справят. Във Великобритания действа кодекс на поведение, т.е. банките са длъжни да предлагат основна елементарна банкова сметка. И предполагам, че в Великобритания главният мотив за това е, е бил стремежът на Министерство на финансите да си е, спести разходи по изплащането на различните социални плащания. Колкото и разбира се, е, за публична консумация да се говори за приобщаване и какво ли не. Е, господин Пеле подчертава необходимостта от действие на общо европейско равнище. Е, трябва да кажа, че на основанията, които навеждате, господин Пеле, е, вашата теза е слабовата. Една от причините е неоптималното функциониране, според вас, на вътрешния пазар и е ненужната затрудненост на трансграничната мобилност. Не знам знае ли комисията, но съществуват предплатени кредитни карти от много време насам. сам и онези 7%, които нямат банкови сметки, онези 7%, които предпочитат да се разплащат в брой, могат да пазаруват в интернет просто, ако пожелаят и си купят предплатена кредитна карта. Т.е. пазарът вече е намерил решение. Е, по-нататък казвате, че някакси липсата на обикновена разплащателна банкова сметка затруднява през граничната или трансграничната мобилност. И аз се питам, прав ли сте наистина? Е, предполагам, че огромното мнозинство от хората, които пресичат границата със съседна държава е, за трудово пътуване, е, вече са си уредили въпрос. Да, ще има все един малък брой хора, които ще се отправят през граница в търсене на работа, но те са, бих казал, пренебрежимо мълцинство. Е, така, никой не отива в чужбина да търси работа просто за всеки случай. Е, съгласен съм с госпожа Гепър, че вероятно проблемът е действителен, но пък толкова сериозен ли е този проблем, че да се нуждае от разрешаване на равнището на ЕС. Мисля, че ако дадете възможност на всяка държава членка да се справи с проблема, както го направихме ние във Великобритания чрез кодекса на поведение, ще е, констатирате след време, че по-голямата част от този проблем е, се е решила от само себе си. Е, и така, както казах в началото, нашата група все още няма окончателно становище по този въпрос. Е, вашето експозе бе интересно, определено, но все пак е, бих искал да ви отправя едно любезно предупреждение. Твърде често в комисията и в парламента съзираме проблем и тутък си отговаряме трябва да се направи нещо. Ето на има нещо, което трябва да се направи, хайде да го направим. И по тази е, логика на поведение нерядко пораждаме повече проблеми, е, харчим повече пари, е, отколкото сме се опитали да разрешим или да спестим. И така, с този зов за предпазливост, господин председател, аз приключвам и с интерес ще очаквам по-нататъчния ход на дискусията. Благодаря ви. Казва председателят господин Дион на последния докладчик Сянка, след това ще чуем и останалите индивидуални оратори. Господин Дион. Благодаря, господин председател. Е, е, мисля, че ще отстоявам тук диаметрално противоположна теза на онази, която току-що застъпи господин Фокс. Така малко да стане пикантна дискусията ни. Наистина, много е важно, че Европейския съюз ще се нагърби да направи нещо конкретно за хората в най-неравностойно положение, най-социално слабите в нашите общества и определено сред тях са тези 7% от населението, които нямат банкова сметка. Е, нашата критика по отношение на финансовото и економическото управление е напълно основателна в тази връзка. Тя не се бори всъщност с бедността. А през 2011 година, ако днес бихме формулирали е, Декларацията за правата на човека, е, бих е, казал, че бихме включили, че въпрос на човешко достоинство в Европейския съюз е човек, всеки, всеки член на обществото, да има и достъп до банкова сметка, тъй като липсата на достъп до банкова сметка го поставя в крайно неравностойно положение от гледна точка на личностното му развитие. Вътрешния пазар. Да, да, защо? Защо не? Има основание е, този аргумент. Е, и идеята, според мен, е отлична. Е, за мен причините, прочим, надхвърлят далеч рамките на вътрешния пазар. Те се свеждат до човешкото достоинство. Но защо вътрешния пазар? Значи тези 7%. От тях има хора без жилище, без адрес, и в предложението на комисията ясно е казано, че е, лицето трябва все пак да е установено законно някъде. Така че за бездомните трудно бихме направили нещо. Дори те не биха били целевата ни група. И аз бих искал комисията да подиференцира малко различните категории, така че да се знае е, какъв е относителният дял например, на хората без жилище или, или без дом. Още една друга група съзирам, тя е групата на неграмотните е, и групата, които са престарели. Малко нещо се е променило, между другото, в банковия свят. Когато бях е, невръстен младеж, спомням си, е, отивахме в почтенската е, банка или в, или в почтенския клон с номер на сметката и там ни, ни чакаше един служител зад гишето. Сега нещата са съвсем различни. Човек трябва да има пин, трябва да има интернет, трябва да има компютър. Изключително сложно е всичко това, особено за твърде възрастните, и за онези, които трудно четат и пишат. И всъщност днес можем да кажем, че работата с една банкова сметка е нещо много по-трудно, отколкото някога. Вие във вашето предложение нищо не говорите за това. А и не бихме ли могли да направим нещо да повъзвърне малко човешкия контакт? Днес в банките човек просто не може ближния си да срещне оттатък е, стъклото на гишето. Да не говорим, че понякога работата в брой се оказва по-ефтина от работата с банкова сметка. Е, така че ние е, препоръките, разбира се, ще имаме предвид. Е, те, те са интересни, но, но не всичко е, е достатъчно добре развито в текста на комисията. В а, оценката на въздействието има един вариант, който е далеч по-състоятелен, според мен, а именно е да се предвиди безплатна банкова сметка. Безплатна, разбира се, която а, предоставя най-елементарните услуги но пък е безплатна. Този вариант комисията не го препоръчва и аз питам защо. Сега, след като има някаква цена, ако предпочитате този вариант, е, защо да не препоръчате минимална цена на банковата сметка, а не разумна, както препоръчвате по настоящем след това, ако някой излезе на, на червено, както се казва, вие предлагате да се блокира достъпа до сметката. Обаче, е, уместно ли би било това във всички случаи? Ако излезете на е, отрицателен остатък, обикновенно банките веднага начисляват лихва, която е огромна. И аз е, не знам дали комисията добре е обмислила този вариант никога да не се допуска излизане на сметката на минус. Аз съм съгласен с казаното от колегите преди мен. А, а, а, комисията твърди, че това е само на междинна мярка и ще я последват нови. И все пак какъв е календара, в който полагате всичко това, бих искал също да знам. Господин Кройцман, господин Рошфор, кой би искал благодаря, господин председател. Колегата Дюнг очевидно е обладан от добри намерения, но ако дадете възможност и на човек, който е склонен да прескача границите и да тегли повече, от разплащателната си сметка, тогава ще имате е, проблем. Естествено, ако той го прави системно. Разбира се, че е, таксите трябва да са поносими за всеки гражданин и освен това трябва да имаме и съответните механизми за гарантиране, да кажем, определени производства, е, за принудително изпълнение в случаите, в които, а, нали казвам това, като го слагам в кавички, имам предвид някаква, а, някакво банково производство, а, някакви банкови механизми, които да дават възможност за а, събиране на средствата, които прехвърлят а, определените лимити можем да постигнем по този начин и целта, която сме си поставили една по-добра услуга за хората и също времено сигурност за банковите институти. Това е равновесието, за което смятам, че трябва да помислим. На времето в Германия имахме спестовните каси, които имаха задачата всъщност да откриват сметка на всеки, който пожелая да има една такава разплащателна сметка в момента, доколкото са останали спестовни каси в Германия, те са в крайна сметка кайни. Е, не са спестовна каса в класическия смисъл на думата, те са си просто една банка, която действа по общите правила. Една част от Разходите се покриват от е, е, банковия институт, е, от държавата на практика, от спестовната каса. Другата част се поема от потребителя, но все пак разходите не са толкова големи и съответно и бремето за потребителя не е голямо господин Рошфор. Благодаря, господин председател. Не смятам, че трябва да насочваме дебата единствено към лицата без установено местожителство. Е, те, те наистина имат проблема за достъпа до банкови услуги, но, но не би следвало да, да съсредоточаваме вниманието единствено върху тях. Например, във Франция се експериментира с установяване по местожителство на бездомното лице при едно сдружение, благотворителна организация, без фактически то да има физически адрес. Но Днешната конъюнктура, знаете, е изключително тежка, особено за банките. И вече знаем, че много европейски банки е, правят съкръщения на разходите и дори са готови да пожертват определена част от физическите лица, клиенти, които не са е, им достатъчно рентабилни. HSBC, е, например, е, обяви такива намерения. Значи, банките е, се натъкват на обективни затруднения днес и са принудени е, да действат е, по драстични начини, увеличавайки фактически относителния дял от населението, който няма достъп до банкови услуги. Не бива да забравяме това, трябва да внимаваме за тази тенденция. На второ място, Ясно е, че ако след време, аз смятам, наистина ще се стигне до една минимална универсална банкова услуга, то е необходимо междувременно да се провежда просвета на потребителите. Няма смисъл всички да получат банкови сметки, ако те не знаят какво да ги правят. Ако, ако е, същевременно банките не просвещават своите потребители. Например, аз бих предпочел, ако случайно тръгна да излизам на минус, банковата ми сметка да бъде блокирана веднага. Докато обратното би могло да породи сериозни разходи за потребителя. И във всеки случай той трябва да бъде просветен в една или друга посока. По-нататък има едно разминаване между предложенията, които на мен ми допадат, е, е, но, но те трябва да бъдат внимателно анализирани. Банковата сметка трябва да бъде свързана с карта, е, но пък не във всички държави членки днес това е възможно. По установената банкова практика смятам също така, че тук трябва да има е, възможност за трансгранични плащания. Можем да си представим, че дори хората, ползващи минимални банкови услуги, биха имали потребност от време на време от такъв трансграничен достъп. Е, е, по-нататък е, не знам дали да бъде разумна цена, дали да бъде минимална цена, разходите, които ще плаща потребителя за банковата сметка. Това струва ми се в всеки случай обаче е по-добре от това сметката да бъде напълно безплатна. И по-нататък, за разлика от колегите, аз напротив смятам, че е, правната форма на препоръка, която е, предпочита комисията, е крайно неудовлетворителна. Аз съм убеден, че комисията, а и самият комисар, е, добре знае, че след някое време е, ще бъдем принудени е, да, да стигнем до проекто директива. Вярно е, днес, днес банките са в тежко положение, обаче все пак е, нека бъдем наясно с една проста препоръка. Не знам как през едните 8 месеца може да се реши нещо. и може ли комисията, тя разбира се ще си прецени, но може ли да си позволи да изгуби 8 месеца и така, след като в края на краищата така или иначе ще стигне до директив. Благодаря. Благодаря, благодаря на всички ви. Е, след секунда ще дам на госпожа Гепар думата отново. Междувременно сърдечно приветствам господата от Берек, които ще ни занимаят с роуминга. Но аз, аз е, е, лично е, смятам, че дори и препоръка не е необходима по въпроса, за който говорим. Всичко би могло да стане много бързо с известен политически и обществен натиск. Интересно бе казаното от комисията. В тази връзка в Великобритания някои банки смятат, че за тях е добра търговска възможност да приемат дори един клиент на загуба или който нищо не носи на банката, който след време обаче би могъл да стане един рентабилен, лоялен клиент. По-нататък трябва да помислим и за технологичните проблеми. След малко ще говорим за мобилната телефония, но и тук би трябвало да имаме предвид, че в Индия, например, а и в някои други азиатски страни, където достъпът до банково обслужване също е проблематичен, като няма никаква инфраструктура и така нататък, мобилната телефония и това, че хората имат мобилни телефони с а, цифрова карта, са средство носител на банкови услуги. Тоест, самият телефон може да се превърне в разплашателна сметка и, и дебитна карта. Е, значи не бива да подминаваме е, технологичното развитие, освен това много предпазливи трябва да бъдем, е, да се въздържаме от твърди предписания, защото техническия прогрес непрекъснато ни изпреварва. Ще дам, както казах, думата на госпожа Гепард. Имаме ориентировачен график. Обсъждаме с Комисията за економическата и паричната политика кога ще постъпи нейното становище. Междувременно говорим за, за надзорния риск, за защита на потребителите, е, е, е, още, още неща, по които не сме се условили с другата комисия, но нека чуем докладчицата по становището. Благодаря, Малкъм. Важно, според мен, е това, че е, по отношение на защитата на потребителите текстът е много ясно формулиран. Става дума за това да се осигури лесен достъп до е, разплащателните сметки с основни функции, така че гражданите да могат да се движат е, спокойно на територията на Европейския съюз. Ние сме водеща комисия по темата и не можем да приемем един подход, който е само от гледна точка на е, финансовия свят. Трябва да подчертаем елемента потребителска защита. Е, естествено, е, става дума за осигуряване на достъпа, на правото на достъп до откриване на и ползване на разплащателна сметка. Не става дума за това да наложим на всеки тази форма на разплащане. Който не желая, няма да се възползва от достъпа и от това право. Ако има хора, които биха желали да плащат всеки път в брой, то това е техен проблем, както се казва Има една единствена група, която би трябвало да бъде в центъра на вниманието. Това са хората с финансови затруднения и тези, които нямат никакви средства. Там трябва действително да се помисли по какъв начин ще се осигури на хората и дали ще се осигури този достъп. Но когато става дума за студенти, за докторанти, за хора, които нямат, е, да кажем, някакъв гарантиран месечен доход, но същевременно имат е, желание да ползват разплащателната сметка, тогава трябва да облегчим е, този достъп. Трябва да уточним какво точно означава на практика тази базова или основна разплащателна сметка. Ще има ли възможност за прехвърляне на е, от установения лимит? Е, ще бъде ли свързана тази основна разплащателна сметка с други банкови сметки? Е, ето това разплащане чрез GSM-а по мобилните телефони и всичко това естествено е част от нашата действителност и ние трябва да го регламентираме. Но мисля, че именно хората, които извършват разплащанията и дават разплащателните нареждания през, с помощта на GSM-ите, си нямат проблеми. Те имат достъп до банковите сметки. И така, въпросът е да имаш разплащателна сметка, да можеш да извършваш преводи с тази банкова сметка и таксите за разплащателните сметки да бъдат, както казахме, реалистични, платими, поносими за всеки гражданин на Европейския съюз и също времено да се осигури и използването на този вид разпащателна сметка в трансграничен план. С Майк Малкъм не мога да се съглася за това, че в крайна сметка и с една препоръка нещата ще се уредят. Не. Само една препоръка на комисията не е достатъчна. Ние вече сме действали по пътя на призивите и препоръките и знаем, че нищо не постигнахме. Дори и при директивите знаем, че държавите членки понякога се бавят с тяхното транспониране и прилагане. За това си мисля, че трябва да продължим да настояваме за друга форма. Ако обаче комисията не отстъпи от е, сегашната си позиция, като че ли няма смисъл да работим повече по това досие най-малкото трябва да изработим директива, макар че знаем, че и това не е достатъчно и знаем, че е, сроковете, с които разполагаме, са кратки. Тук в комисията е, струва ми се всички ни осъзнаваме необходимостта от е, тясно сътрудничество и би трябвало да седнем заедно с докладчиците в Сенка да поговорим преди следващото заседание и да предложим конкретен подход. Благодаря много. Това е вярно. Трябва да обсъдим въпроса с Комисията по економически и парични въпроси. Според мен една директива се изготвя повече време и за това не е лошо да има препоръка междувременно, но това предстои да се дискутира. Благодаря много на всички, благодаря на комисията за презентацията. Очакваме ви отново тук. А сега преминаваме към още една изключително важна за потребителите тема. На форума за вътрешния пазар в Краков през последните три месеца въпроса за мобилния роуминг е, беше изключително внимателно обсъден. Госпожа Тун проведе интересно упражнение с млади потребители в Полша на тема роуминга и е единия, единния пазар и се оказа, че роуминга е един от големите приоритети за тези потребители. Всичко това бе е, проведено е, на централния площад на Краков. Божато нямаше как да е тук, но нека първо да приветствам председателя на органа на европейските регулатори за елект електронни съобщения. А, може би е, е добре да ви разясня е, какво означава БЕРЕК. Това е този орган. Е, съобщавам го и поради това, че е, заседанието ни се предава по интернет за да разберат всички за какво става дума. Това е плод на нашите усилия. Парламентът реши, че е много важно да се координира е, регулаторната дейност и това може да стане само ако регулаторните органи работят заедно. Именно заради това създадохме този нов орган. И точно за това, е, като комисия е, и със съгласието на координаторите, сметнахме, че е добре не само да се изслуша оценката на въздействието на комисията за предложението за роминга, но и да се покани тук представители на Берек, защото а, те могат а, да ни предоставят важна информация и защото ние ги подкрепяме. И така много се радваме, а, че представителите на Берек са тук. И много се радваме, че те могат да говорят за гледната точка на Берек и на потребителите по отношение на роуминга. И така, Доколкото знам, докладът ви е на разположение на всички, но нека да го представите. След това госпожа Тун ще отговори. Господин Тарабела тук ли е? Господин Кройцман изглежда, е излязъл да се раздвижи. Не знам дали в момента е в състояние на роуминг. При всички положения е в подвижно състояние. Господин Деян, иска ли да се изкаже? Uh, without more ado, then, I'm going to invite Chris Fontaine to uh, present his views on this proposal. И така, и така давам ви думата, за да представите гледната точка на Берек. Благодаря много, господин председател. Много се радваме, че изказвате такава силна подкрепа за нас. Много се радваме, че имаме възможност да се представим тук в Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите. Някои от вас знаят, че съвсем наскоро присъствах и на заседание на комисията ИТРЕ. До мен е господин Джим Ниблет от Авком, специалист в областта на роминга, който може да ми помогне при отговарянето на някои от вашите въпроси. Много голяма част от изказването, което направих в ИТРЕ, има отношение и към това, което ще кажа тук, така че ако някой присъства там, нека предварително да се извиня, ако има припокриване. В комисията и представих и опита на Берег в, а, при неговите първи стъпки. Както говорих, както казах и в комисията ИТРЕ, за нас а, са много важни и вашите идеи. Европейската група на регулаторите е много е, важна. Тя е, е нашият предшественик и е, тя работеше по-рано по тези въпроси и ние като наследници на тази група сме готови е, да държим връзка с нас и да предоставяме подкрепа на Европейската институция. Работим с комисията и с удоволствие работим и с парламента и съвета по темите, по които предстои да се работи. През декември миналата година публикувахме съветите си към комисията по отношение на роминга. През феврари добавихме допълнителни подробности, а през август публикувахме технически анализ на предложението на комисията, който всички вие сте да разгледате. Надявам се, че тези доклади ще допринесат за разясняването на въпроса. А днес, дами и господа, бих искал да споделя няколко от основните елементи на този технически анализ с вас. Много важно е също така да видим как може да се очаква да се развие пазара на мобилните услуги – за сега прогнозите са до 2022 година. Тоест, е, следващите 10 години. Нека да направим... Е, е, нека първо да започна с анализ на предложението на комисията. Берек е съгласен с предложението на комисията да се направи всичко възможно цените за потребителите да спаднат и да се създаде един цифров пазар. През последните 5 години виждаме, че регламента за роуминга повлия изключително благотворно на потребителите. Цените спаднаха значително. Цените спаднаха значително, разходите на доставчиците на услуги също спаднаха значително. Според нас, все още има нужда от регулиране на роминга. И ние като комисията смятаме, че пазарните сили сами по себе си няма да са достатъчно силни, за да гарантират разумни цени за потребителите. регулирането и на едро и на дребно ще е необходимо и за напред. Включително и що се отнася до таваните за цените на едро и на дребно. Съгласни сме, че тези тавани лека по лека трябва да бъдат намалявани. във връзка с цената на комисията, разходите, е, разговорите в роминг, е, цената за роминг да е, е да стане подобна на цената за вътрешни услуги до 2015 година. Става дума за разговори в роминг, за СМС-и и е, за роуминг на данни. Що се отнася до роуминга за данни, смятаме, че е добре да има ограничение за цените за роуминга и някои от цените в Европейския съюз се вижда, че все още са необяснимо високи. Трябва да се премахнат тези огромни суми, които се начисляват на сметките на гражданите, без обаче да се намалява конкуренцията. Мащабите все още растат значително и е, има и натиск от е, безжичните мрежи, е, тъй като те осъществяват конкуренция, но този натиск не е достатъчен. Значително нараства броя на потребителите на смартфони и е много важно за използването на услуги за предаване на данни в чужбина, цените да не бъдат възбранителни. Затова смятаме, че има основания за притеснение за положението на потребителите и ще продължим да наблюдаваме пазара. Що се отнася до структурните предложения на комисията? Ясно е, че никой не иска вътрешно регулиране на цените. Берек със сигурност не го иска и за това смятаме, че освен е, ценовите тавани трябва да се намери и структурно решение, което да ни помага да се справяме с недостатъците на, паз... на пазара. Проблемът е следният. Трябва ни решение, което да може да се въведе бързо. Иначе може да пропуснем възможността за това. Както казах, намаляване на цените на едро за роуминг могат да стимулират конкуренцията. Трябва да видим и какви са ползите, които реалистично могат да се очакват. В Перек смятаме, че все още няма задоволително структурно решение на този въпрос. Решение, което да води до конкуренция и до ползи за потребителите, които да са пропорционални на търговските и технически развития докладите от декември и феврари представихме няколко възможни решения. Комисията предложи да има разделение. Потребителят да може да ползва вътрешна услуга от един доставчик и роуминг от друг доставчик, без да трябва да смени телефона. Това, е, тази възможност за разделяне се обсъжда, но все още не е ясно какви могат да са ползите от нея. Има и други мерки на едро, а именно намаляване на цените на едро и се надява. И смятаме, че е, то вече трябва да е довело до ползи в средносрочен план, защото съществуващите доставчици могат да предлагат по-привлекателни цени. Така могат да започнат е, да, ползват, да навлизат и нови участници, а именно виртуалните мрежови оператори, които предлагат глобални услуги. Опасяваме се обаче, че разделението няма да помогне а, да се постигнат повече ползи а, от тези, които се пристигат, постигат с предложените сега мерки. И все пак е възможно да се обмисли възможността за предлагане на това разделение. Смятаме, че Твърде рано обаче да се избере най-подходящата мярка. Затова се надяваме, че представителите на комуникационните услуги ще участват активно в дискусията. Затова смятаме, че трябва да се вземе решение само, а, за, само там, където е ясно, че дадена мярка ще доведе до значителни ползи за потребителите. Това трябва да е мярка, която да може да бъде въведена достатъчно бързо и достатъчно ефтино. Трябва да получи подкрепа от достатъчно голям брой представители на промиш... на, на този отрасъл и да има значителна полза за потребителите. Очакваме дискусията по темата и сътрудничеството с комисията и институциите. И за това, дами и господа, по отношение на разделението, нашата позиция е по-предпазлива. Смятаме, че таваните за цени на дребно не могат да се премахнат, докато а, не се уверим, че пазарът ще работи достатъчно ефективно, за да поддържа тези цени на нива добри за всички потребители. При всички положения не искаме да поемаме рискове по отношение на защитата на потребителите. И така, ако искаме е, да поддържаме таваните в следващите години, тогава трябва да се обсъди и на какво ниво да са те. Комисията предприе стратегия за въвеждане на конкуренция възможно най-скоро. Затова не е разумно да се задържат таваните твърде ниско, така че нови участници на пазара да не могат да се включат. Също времено не трябва да са и твърде високи, защото пък тогава ще пострада защитата на потребителите. Много сложно е да се намери верния баланс, много е трудно и няма формула. За това напълно сътрудни... Е, съчувстваме на комисията и нашата професионална позиция е, че е добре да се говори за марш от 200%, т.е. тавана за цени на дребно да не е повече от 3 пъти тавана за цените на едро. Това ще е според нас добър вариант за насречаване на конкуренцията и защита на потребителите в същото време като се имат предвид всички неясноти и дългото време, което е необходимо за изготвяне на регламент, смятаме, че да за през 2015 година, предложен от комисията, трябва да включва пълно преразглеждане на стратегията и преоценка на множество въпроси. Трябва да се види дали всички потребители са засегнати, а не само от често пътуващите. На второ място трябва да се види дали действително очакванията за цените е, съвпадат с действителността, защото един срок от 10 години е твърде дълъг. А ние като регулатори преглеждаме пазара всеки 2 или 3 години, именно заради това. И на трето място Що се отнася до запазването на таваните, трябва да се има предвид, че и те трябва да се преразгледат и на едро, и на древно. И така, накрая, дами и господа, нека да се спра и на нещо, което не е включено в предложението на комисията, на което според нас е много важно. И смятаме, че трябва да бъде включено. Смятаме, че този въпрос е свързан и с компетенциите на парламентарната комисия по вътрешния пазар. Смятаме, че мерките, въведени през 2010 година по отношение на роминга за данни, трябва да се прилагат и извън Европа. Знаем, че това е технически трудно, но вече повечето работа е свършена. Въведените вече мерки вече показват резултати. В медиите вече не се публикуват ужасяващи истории за хора, върнали се от вакансия, за да намерят е, страшни сметки в почтенската си котия. Това обаче все още става, когато хората пътуват до трети страни. Някои оператори въвеждат мерки доброволно и смятаме, че това може да е, бъде един бърз и добър път за въвеждане на тези промени. Особено като се има предвид, че тези услуги се предлагат от фирми, работещи в Европа, на граждани, живеещи в Европа. И за комисията, и за Берег е изключително важно всички потребители, независимо от това колко често ползват услугите да бъдат защитени. Смятаме, че трябва да се работи по структурно решение, което да насърчи конкуренцията на международния пазар на роминга. Това решение трябва да се работи с комисията, с участниците на пазара и доставчиците на услуги смятаме, че все още е подходящо да бъдат запазени таваните за цените на дребно. В Берег сме готови да предоставим цялата техническа информация, която може да ви е необходима. Благодаря. Well, thank you very much indeed uh, for a very clear and very comprehensive presentation. And I think you can see, ladies and gentlemen, why благодаря ви, господин Фонтайн. Е, е, виждате, е, че си струваше да поканим нашите гости. Беше много интересно това, което ни казаха. Между другото, господин Фонтейн е и председател на холандския регулатор. Представители на комисията имаме. Ще дам възможност на, на комисията да добави, ако желае. Много интересно бе онова, което казахте накрая за определенето на пределни стойности на таксите за роуминг извън Европа. Нашата комисия, например, разработи таваните на таксите за пренос на данни. Работили сме и по предходни нормативни пакети, това число за изпращането на текстови съобщения на абонатите, когато преминават национални граници. Тоест, нашата комисия е свикнала да работи в тази област, особено що се отнася до иновациите. Разбира се, по-техническите въпроси са е, от компетенцията на е, Комисията за промишлеността. И сега от името на докладчицата нека чуем госпожа Тун. Благодаря. Докладчицата госпожа Корола е, изразява съжаление, че е възпрепятствана да присъстват други ангажименти, поети по-рано я задържат в Финландия. Бих е, искал да ви прочета бележките, които тя ми е предала. Аз ще добавя от себе си някои. Какво казва докладчицата? Ромингът е наистина интересен и важен въпрос, е, който засяга все по-голям брой европейски потребители и търговски дружества. Анализът е, е, на положението сочи, че предходните регламенти, първи и втори в областта на роуминга, са допринесли значителна полза. Но пазарът все още не се е променил в достатъчна степен, за да гарантира едно трайно решени. Сега с интелигентните телефони, новите приложни програми за тях, изцяло новите бизнес модели, които се свързват с тези телефони, растат с неимоверни темпове и ние трябва да работим бързо, за да създадем уредба, в резултат от която таксите за роуминг да намалеят допълнително както докладчицата е, казва, тя е убедена, че в Европейския парламент е, ще протече оживен дебат е, по всички тези въпроси, но пък от друга страна, напомня докладчицата, е важно да се работи по-бързо, за да може да се стигне до съгласие на първо четене. И в тази връзка, ако ми позволите два въпроса, те са много интересни, тези предложения, но аз бих искал да кажа, че цените на дребно за пренос на данни в чужбина са все още твърде високи. Таванът е близо 300% от равнището на цената на едро. Твърде много е. На международния пазар е някъде 30-40%, на националния пазар е 30-40%. Има достатъчно възможност за конкуренция в рамките на този диапазон. По-нататък следва много да, да, да бъдем много предпазливи при вдигането на ценовите тавани. Е, трябва ни още малко време да видим как реагира пазарът. И според мен тук се налага едно политическо послание на вниманието на европейските граждани. А именно, че те не биха платили е, в значителна степен повече от това, което са свикнали да плащат у дома, е, когато са в чужбина. Това е сериозно и политическо послание. Разбира се, е, далекосъобщителните услуги не следва да бъдат твърде ефтини в чужбина, но не могат да бъдат и значително по-скъпи, просто защото някой е прекусил една граница, която още повече в Европа не съществува. А, ето защо разделянето на, на пакетите е, от услуги е, е структурен въпрос. Сегашните решения не са напълно удовлетворителни, но вероятно трябва да разгледаме и други политически варианти, като например Roam Like at Home, е, в чужбина като у дома, Тоест да се заплаща националния размер на таксата плюс е, е, е един сравнително малък размер отгоре по себестойност. И вероятно комисията или политическото звено на Европейския парламент биха могли да ни поднесат изследване по този въпрос за евентуалното влияние върху пазара. Защото в оценката на въздействието този ефект е описан доста накратко и бих казала повърхностно. Не, не, не повече от половин страниц по този вариант. Докато е, разделянето на раздробяването на пакетите от услуги е, е разгледано пространно. И въпросът ми е какво ще бъде, какво би било отношението на европейските регулатори е, в областта на електронните съобщения към тази идея за а, у дома като, т.е. в чужбина като у дома. Следващия оратор. Благодаря ви. Ще се присъединя към това, което каза колежката. Е, информиран бях, че не е толкова лесно да се създадат техническите условия за е, преминаването от един мобилен номер към мрежата на друг оператор и че там таксите в е, такива случаи, точно по упоменатите причини, са много високи. Ето защо разходите би трябвало в този случай да се калкулират така на, на е, съответната база от е, родината, така да се каже, от страната на происход на съответния е, мобилен номер, вече се наслагват останалите такси. Очевидно са необходими поне 2-3 години, за да започне да се предлага техниката по всички, така да се каже, альтернативни пътища. Това, което трябва да обсъдим са именно альтернативите. Трябва да се имат предвид, естествено, и обемите данни. Става дума не само за водене на телефонни разговори, но и за ползване на интернет, за прехвърляне на данни и така нататък. Ето по тази причина се получават и тези изключително високи такси. Това исках е, за момента да кажа. Благодаря ви. Um, Благодаря. Господин Енгстром има думата. Благодаря. Е, първо, аз е, изразявам общото си съгласие с тримата преждеговоривши. говоривши е, да, наистина, пазара трябва да бъде регулиран, е, той сам е, не се справя, очевидно. Аз също обаче имам известни съмнения по отношение на структурните мерки, които са доста сложни и вероятно ще бъдат скъпи, а и времеемки. Да, имам известни съмнения. Най-важното нещо според мен са пределните равнища на цените. Ценовите тавани и особено върху цените на едро. Тъй като подобни тавани биха дали възможност на нови оператори да излязат на пазара. Разбира се, трябва да се лимитират и цените на дребно за крайния потребител. Преди известно време в нашата комисия водихме такъв разговор И до какъв извод стигнахме? Е, Впроче, е, като говорим за обеми, вече не можем да говорим за мегабайти. Е, гигабайти е нещо далеч по-реалистично. Типичният потребител на интелигентен телефон потребява около 500 мегабайт, т.е. половин гига байт. И сега, себестойността на производителя е по-малко от 1 евро, по-малко от 1 долар на 1 гигабайт. Така че таван от 10 евро на гигабайт е нещо съвсем разумно. И това би осигурило е, достатъчно рентабилно, достатъчно печалба на операторите, възможност да инвестират в усъвършенстването на технологии и така нататък. Тук, в край на краища, целта е да се създаде един е, действителен вътрешен далекосъобщителен пазар, така че човек да се използва е, телефона за пренос на данни, без въобще да се замисля къде се намира по настоящим. А, да, инвеститорите вероятно ще трябва да усъвършенстват инфраструктурата, а, и трябва да им се осигури а, е, печалба, но сега при себестойност от 1 евро, а, е, 10 евро таван е повече от а, е, нормално. А сега, дали ще бъда 10 или 20 евро, а, винаги можем да, да обсъдим, но... Та въпросът ми е как бихте коментирали а, от а, органа на европейските регулатори тези идеи. Е, вероятно, е, госпожо Гепард, знам, че искате да се изкажете, но нека и аз кажа няколко думи вече не като председател от името на моята група. Е, първо, бих искал да подхвана нещо, което вие много красноречиво формулирахте на края на своето изказване, а именно едно решение е необходимо, което би дало възможност на потребителите да ползват пренос на данни, където и да се намират в Европа. Трябва да предложим е, е, е, нещо такова от името на нашата комисия. А между другото, това би довело евентуално и до да намаляване на цените за роуминг в други продуктови сегменти. Сега, по нещата, които вие предлагате. Съгласен съм с възприятия от вас подход, тъй като смятам, че структурните мерки не са щателно анализирани и, и доразвити, както би трябвало. И това би отнело време. Според нас не е наша работа да даваме е, указания на технологията. Тоест да, да предписваме някаква технология. Но необходимо ни е повече време, за да се ориентираме. Е, всяко технологично въведение трябва да бъде е, разпространявано на цена, която би могла да оправдае разработката му и, и да финансира по-нататъчни разработки. Ам, ние сме а, е, склонни, а, е, между другото, да възприемем вашата позиция по отношение на нормата на печалба, за разлика от това, което предлага комисията. Не знам парламентът дали ще се обедини около това. Що се отнася до данните, онова, което е интересно днес, е че вече редица устройства за данни се предлагат навсякъде из Европа, като, като абонаментни планове. И те са много привлекателни. Аз знам колеги, които вече проявяват интерес, които, които потребяват такива услуги. Значи това са общо европейски услуги за пренос на данни, които се предлагат от втори доставчик. И, и тази е, дейност ще се разраства, особено с навлизането на така наречените таблети. А, нека не забравяме, че много хора е, предпочитат е, да ползват е, програма за данни е, с е, фиксирана глобална цена, в доста случаи осигуряваща им неограничен трафик. Е, това е, е потребителската тенденция. И ние трябва да направим така, че регламентът да не възпрепятства операторите да предлагат новаторски решения, пакети на потребителите. Не е наша работа да е, развиваме продуктовата номенклатура на пазара. Работата ни е, е само да насърчаваме конкуренцията. при да се стигне до трайни решения, ще, ще се наложи да се е, лимитира цената и печалбата. Аз поделям е, казаното тук за двойното или дуалистичното решение, но операторите така или иначе вече вървят в тази посок paper about the way that people might be able to buy access to roaming in the same... И вече някои други интересни идеи се съдържат във вашия материал за достъп до роуминг, така както се купува достъп до точка за достъп на бежичен, до бежичен интернет – Значи решенията, които се е, предлагат на пръв поглед, не са единствените възможни решения, поради което трябва да бъдем много предпазливи, е, като предписваме едно или друго. И най-сетне е, имам усещането, че е, при този е, нормативен пакет, който се предлага, е, наблюдаваме далеч по-голямо съгласуване, напасване на е, противоречивите интереси. Операторите са наясно, че е необходимо структурно решение. Наясно са, че ще има преходен период и няма спорове около това, поради което детайлите вече тук е, ще са важни. Имаме, имаме възможност да навлезем в детайли, предвид на това, че общата рамка е, е сякаш е, безспорна. А, в това число ще възникнат и нови въпроси за информацията за потребителите – е, и, както казах, този пакет ще трябва да бъде преди всичко насочен към интереса на потребителите. Това имах да кажа. Е, други, госпожо Гепард, е, господин Декампус, господин Дион, вие сянкали сянка ли сте, извинявайте. Нека, моля ви, първо чуем госпожа Гепард и след това ще ви дам думата. Благодаря. Междувременно вече бяха казани много неща, няма да ги повтарям. Ще попитам нещо във връзка с виртуалните структури, които вие споменахте. Ще ми се да чуя нещо повече по тази въпрос, така както и Малкъм току-що поиска известни разяснения. Когато започнем да напускаме реалната економика, е, изпитвам затруднения. Направихме го и наскоро, като оставаше дума за финансовите проблеми на и финансовите пазари. Така че сега ще ви попитам какво точно имахте предвид с е, тези е, продажби, с тази търговия на едро в, е, на трансгранично равнище да не стане отново трупане на печалби на гърма на гражданите и на потребителите. Затова ми се ще да знае нещо повече. И на второ място един въпрос, който още струва ми се не е поставен от никого. В продължение на години обсъждаме въпросите свързани с роуминга има сравнително малко предприятия, които действат в тази сфера в Европа и в световен мащаб, но те като че ли все още е, държат да запазят, така да се каже, националната си идентичност. Ето, колегата Декампус е тук до мен. Нека да приемем, че той е изключил договор с е, компания в Португалия. А, да кажем, същата компания действа и в е, Германия, но ние двамата, когато разговаряме помежду си от Белгия, трябва да плащаме такси за роминг. Независимо от това, че сме клиенти на един и същ е, оператор. Как можем да решим този въпрос? Не ми е ясно. Да, е, разбирам, ако става дума за двама различни оператори, е, таксите, да кажем, за роуминг са оправдани. Но в случаите, в които става дума за е, такси за роуминг, които се взимат просто защото хората разговарят помежду си и в друга страна, а не в своята страна. Независимо от това, че оператора е един и същ. Е, това не ми е ясно и затова говоря за така печалбарство и трупане на печалба на гърба на потребителите. Ще ми бъде интересно вашето мнение по този въпрос. Много често се случва това да е привидно в пакета семейство и приятели. Може би е, пакетът на вашия колега е различен, господин Де Йонг. Благодаря, господин председател. Не зная е, дали съм докладчик в сянка или не. да, колегата, който всъщност бе определен за докладчик в Шенка, в момента има определени проблеми, тъй като госпожа Свенс напуска и ние си разпределяме малко хаотично в момента задачите. Във всеки случай, от другата седмица ще има повече ред и яснота. Нека да кажа, че съм съгласен с казаното от госпожа Тун. Това е първото, което искам да съобща. Аз съм холандец. Идвам в Брюксел и веднага след като премина границата, моят телефонен разговор става доста по-скъп. Независимо от това, че Разстоянието между града, в който живее и Брюксел, не е по-голямо от е, разстоянието между този град и Мастрик, да кажем. Но когато съм в рамките на Холандия, телефонните разговори струват много по-ефтино. Очевидно нещата опират до границата. И тогава е, се налага наистина да помисли малко дали не трябва именно по-европейски да въведем една и съща техника за цяла Европа и една тарифа. А сега ще задам един въпрос на господин Фонтейн, който се отнася до пазарния характер на услугите, за които говорим. От известно време става дума за определени тавани. Комисията чудесно си свърши работата. Ние като европейци сме много доволни и благодарни. Но все пак какви са шансовете да се развие един пазар с конкуренция? Възможно ли е според вас, господин Фонтейн, наистина да се развие една истинска конкуренция на този пазар? И ако смятате, че отговорът е да, кога? А сега стигам и до защитата на потребителите. Ако има изобщо сфера, в която е много трудно да защитиш потребителите, това са мрежите на мобилните оператори и а, е, роуминга. Така че би било хубаво да получим повече прозрачност и повече яснота по въпроса. Предложение за от откъсване на роуминга от е, националния принцип на предлагането на мобилни телефонни услуги. Въпросът е във всеки случай да се създадат условия за повече прозрачност за клиента. И това вече ще защити и неговите права. Като потребител аз исках да подновя абонамента си а по отношение на международния пренос на данни се оказа, че таксите са твърде високи. Казано ми бе, че определени компании предлагат е, така, пакети за предприемачи. Добре, да има, аз не съм предприемач, аз не, нямам е, собствена фирма в моята страна. Аз съм е, работещ на свободна практика, упражнявам свободна професия, така че би трябвало да се ползвам по някакъв начин от едни подобни по-ефтини абонаменти, но ето, че не става. Благодаря. Ще работим по прозрачността на договорите и пакет за универсалните услуги. Ако се оплаквате от холандските телекоми, трябва да се видите с господин Фонтайн след заседанието. Моля ви, бъдете възможно най-кратки. Чувате имената на депутатите, които ще се изкажат. Имаме само 10 минути, така че бъдете възможно най-кратки. Господин Кария де Кампус има думата. Ще говоря на английски този път. Много добре разбирам, че когато пазарът не е наситен, таванът може да е важен, за да може да се приветстват нови участници на пазара защото в това има множество предимства. И всички цени отиват веднага до тавана. Това не е честно обаче, защото знаете, че през 2004 година се взе едно много популярно решение за роминга. Всички наши господаватели чакат да, да направим още нещо. Споменахте, че е трудно да се вземат структурни технически решения, но ако повечето участници на пазара вече са навлязли в него, ако не се очакват много нови участници в следващите години, защо да не сложим краен срок за прилагането на тавани при договорите с фиксирани срокове, при сочните договори. Тоест, все още да има тавани, но а, те да намаляват и да са обвързани с срочните договори. Така че всеки потребител да знае, е, че може много лесно и бързо да смени договора и е, фирмата да знае, че е, договорът може да се промени. Това може да създаде много бюрокрация, но е, мисля, че потребителите ще се радват на ползи. Какво мислите за това предложение? Не знам какво би било техническото му измерение. Госпожа Шалдемозе. Мозе. Чувате имената на желащите да се изкажат. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Смятам, че е много важно, когато работим по предложението на комисията, много ясно да подчертаем, че нашата цел е да няма разлики на вътрешния пазар. Това е един пазар, единен пазар. Всичко това трябва да се отразява и на цените за роуминг. Това трябва да се подчертае много по-дебело. Предприятията трябва да могат да печелят а всъщност се оказа, че ние допускаме много големи разлики в цените. Просто не трябва да има такива разлики. Един въпрос. Все още не сме се занимавали твърде много с този въпрос, но все още се виждат случаи на хора, които живеят в погранични райони и често получават големи сметки, защото не са си давали сметка, че когато са се свързали към интернет с мобилния си телефон, всъщност са го направили през роуминг. Трябва да има някакви технически решения, за да може хората да не изпадат в такива ситуации. Имате ли вие решение? Благодаря. Благодаря на господин Фонтен за презентацията. Нещото, което хората наистина разбират, когато става дума за дигиталния пазар, е, е роминг и неговите цени. Притесняваме начина по който разглеждате таваните за цените на древно. Те са начин да защитят потребителите, но говорим за прозрачност, отворен пазар, свобода на избора. нали това е най-добрият начин да се защитят потребителите? Не трябва ли просто да се отвори пазара за конкуренция, за альтернативни решения? Не трябва да сме толкова дидактични. През 2014 година да започнем да въвеждаме структурни мерки, ами това е много далече напред в бъдещето. Хората искат свобода, искат да могат да избират по-низки разходи. Затова нека да се намери някакво равновесие, постепенно да се премахнат таваните и да се отвори пазара за конкуренцията. Ако се запазят тези тавани, това ще пречи на силите на пазара, които създават ниските цени и свободата на избора. И така попадаме в ситуация на параграф 22. Какво мислите по този коментар? Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Фонтейн за неговата презентация. Аз съм не само между двамата колеги, които говориха последни, но и в политическо отношение се намирам по средата. Защо всъщност таванът, така да се каже, е твърде висок и понякога непостижим и затруднява гражданите, така че е, може би трябва да ми обясните защо се получават по този начин таксите. А, госпожа Рюле, нека да се върна на темата гранични райони, особено когато става дума за граничните райони с Швейцария. Като че ли роминга се простира просто за да се използва е, възможността да натовариш с е, допълнителни такси клиентите и от другата страна на границата. Нека да се върна и на колегите, които говориха за обемите и за това какво ще ни се случи в е, бъдеще, когато е, да кажем, преминем към плащане на единица обем. Сега плащаме, така да се каже, за дни. Мисля, че дори в случаите, когато се мине на заплащане по единица обем, операторите има начин да направят нещата така, че в крайна сметка да плащаш за една цяла седмица, независимо от обема на данните, които си прехвърлил. Мисля, че това надхвърля предложението, което обсъждаме в момента, но госпожа Краца работи по въпроса за продажбите на е, дребно. Благодаря много за участието на всички и давам думата на Крис Фонтейн, за да направи своите коментари. Ще се опитам, ще се опитам, господин председател, е, ако не на всички, поне на някои от бележките а и всички разполагаме е, с екземпляри от вашия материал. Ще се опитам, да. Да, ще се опитам, господин председател, да обхвана повечето въпроси. Ако стане много трудно, господин Ниблър ще ви помогне. Госпожо Тун, е, конкуренцията ще доведе до намаляване на цените. Да, определено. Ние сме убедени в това и това е част от мандата ни, между другото. Цените на дребно са твърде високи. Определено сме съгласни. Това е една от категоричните констатации на доклада. Е, вие казвате защо е, нормата на печалба, която се реализира на вътрешния пазар, да не се пренася просто е, при международното ползване на съобщения, а известни са някои допълнителни разходи обаче, е, когато се осъществява роуминг и все пак наистина има възможност за намаляване на тези цени. Е, критиката по отношение на структурните решения ние сме съгласни. Ние не сме така скептични като вас, но, но е, много от нещата споделяме и, и това се чува във всички въпроси. Едно от нещата е, регулираното ценообразуване да не бъде веднъж завинаги. Примерно след 10-20 години да сме все в това положение. Целта ни всъщност е да нормализираме пазара, той все още не е нормален, е, и до тогава можем да регулираме цените, но не и след нормализирането на пазара. Колко време ще отнеме това, не знам. Така че аз не съм привърженик на една от идеите тук, цената да е еднаква навсякъде. Понеже в основата на тази идея е положението, че цената ще се регулира винаги. Сега, аз не съм, не съм политик, но смятам лично, че това би било неуместно. Госпожо Енгстром, изразявате съмнение по отношение на сегашните структурни решения. Да, аз съм готов да се съглася с вас. Господин Амстром, вие попитахте за ценовите равнища на едро и на дребно, които предлагаме. По този въпрос бих помолил господин Ниблет да коментира. Е, общо взето можем да кажем, че предложенията на комисията за ценови тавани се основават в голяма степен на аналитичната работа на Берек, на, на нашия орган. Така че не, не би било уместно да имаме някакви различия с комисията. Определено, що се отнася до цените на едро. Но аз бих искал да, да направя следните оговорки. До сега не сме е, правили сериозни проучвания на себестойността на нерегулираните на националните пазари услуги. Не е нужно, след като не са регулирани услугите. Сега е, правим такъв анализ и е, първоначалните оценки са първоначални. Доста са предварителни. И когато установим по-надежно е, е структурата на себестойността, сигурно оценката ни за себестойността би се приближила до онази, която ни предлага още сега господин Енгстрем. Главният проблем за ценовите тавани е, е за връзката между тавана на едро и тавана на Дреб. И както каза колегата, според нас е, нормата, която предлага комисията, определено е достатъчно щедра, да даде възможност на пазара да, да излязат и нови оператори, но според нас е, комисията малко е поприкалила и както и някои депутати тук е, предложиха, би било добре таваните да са по-низки и това не би възпрепятствало новите играчи на пазара. И накрая в рамките на сегашните тавани и на едро, и на дребно има достатъчно възможности операторите да събират по-низки е, цени и, и пак да възстановят е, себестойността си. Сега, това, че те не предпочитат да го правят, е, може да бъде преодоляно само чрез натиска на нови оператори на пазара. А, а извинявайте, ако, ако не мога да отговоря на всички въпроси, е, но винаги може да ми се обадите в последствие. Аз мога да ви пиша. Господин председателят тук говори за развитието на паневропейски услуги. Те наистина е, са на хоризонта, но все още това са първи признаци. Госпожо Гепард, е, въпросът за виртуалните структури. Е, може би неправилно съм обяснил. Тук не става въпрос за виртуално решение, а за, а за техническо. Е, фактическо решение за разделяне на доставчика на услуги за данни у дома и в чужбина. Всъщност има различни оператори това, това е, е фактически едно двояко решение и а, е, така трябва да се гледа на него. Един по-скоро философски въпрос е дали това е реален пазар, дали наистина е възможна конкуренция. Аз съм твърдо убеден, че да, е, конкуренция на този пазар е възможна. Трябва да, да стане по-зрял пазарът, но целта ни определено трябва да бъде е, той да се превърне в един нормален конкурентен пазар. Освен това, господин Декампус е, каза нещо в тази връзка. Има и нови играчи на входа на пазара и има възможност те да се настанят на пазара, е, поради което и конкурентният натиск ще нарасне. Дадохте ми 5 минути. Какво повече? Е, да, имаме още, още две теми и, и по-нататък важна среща. Но, а, е, както знаете, нашата служба, нашето седалище е фрига. Следващата сряда е, ще отвори врати и всички сте добре дошли. Е, да, вие любезно ме поканихте е, да присъствам на церемонията по откриването на седалището ви в Рига, но за съжаление ще трябва да отклоня любезната ви поканата и като имам други задължения. Благодаря ви за участието. Определено ще държим връзка. И ще очакваме с интерес доклада на госпожа Кохеле. Госпожа Тун също ще ни докладва. Едва ли е необходимо, госпожа Тън, да ви давам думата за някакви заключителни бележки. А госпожа Кохола ще ни запознае скоро с графика си. Ей, впрочем, той ще зависи и от това за който ще се оговорим с комисията по промишлеността. Всъщност, те едва сега тази комисия днес след обед определя докладчик по тази тема, така че ние сме напред. Така, моля да аплодирате, госпожи и господа, господин Фонтейн и господин Ниблет. Е, тяхното експертно присъствие определено заслужава да ги изпратим с аплодисменти.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 Така, госпожи и господа, пристъпваме към изключително важно законодателно предложение. Предложение за директива за кредитните споразумения във връзка с жилищни имоти. Напомням ви, че работим по този въпрос е, в условията на засилено сътрудничество с Комисията по економическите и паричните въпроси, с която постигнахме удовлетворяващо ни споразумение за онези аспекти от е, проекто директивата, е, за които ние изключително ще отговаряме. Е, с удоволствие приветствам докладчика ни господин Лехнер. Може би си спомняте, той бе наш, наш докладчик и по потребителските кредити. Връзката е сериозна. И а, председателят приветства останалите а, водещи работата а, по тази директива това число докладчиците в Сянг. Uh, uh, um, Не знам имаме ли представители на, на председателството, но господин Лехнер, моля ви накратко да ни запознаете с проекта доклада си. Разполагаме се 2-50 минути след което ще чуем и забележките на докладчиците в сянка и така нататък. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да представя само най-съществените бележки. Ясно е какви са принципите на комисията. Ние ги приветстваме в общи линии. Става дума за едно доста умерено предложение в сравнение с предишни е, предложения на комисията. Тоест, не можем да очакваме някакви е, радикални революционни промени и аз съм се придържала към тази много разумна и умерена рамка. Много моля колегите да имат предвид е, това, няма да се е, прицелваме към някакво мащабно разширяване на е, възможностите. Естествено, че има проблеми. Аз е, нямам нищо против те да се обсъждат в рамките на бялата или на зелената книга, но не знае дали парламентът е, е, би желал да внесе някакви много по-радикални промени е, в бялата или в зелената книга и изобщо в досегашната законова уредба за потребителските кредити. Нека да ви кажа, че зелената и бялата книга бяха, така да се каже, е, специално написали във връзка с ипотечните кредити. Да, това е основното, което трябва да запомним. Членове 1 и 2 е, при всички положения би трябвало да бъдат е, поразширени малко, за да се представи една истинска дефиниция. Така читателите ще бъдат информирани и за най-същественото. Независимо от това, че не става дума за всички е, договори за жилища и за всички жилищни кредити или кредити за недвижими имоти. Става дума само за тези, които са обезпечени с ипотеки. Е, това е доста съществена разлика. Е, естествено, че и когато говорим за интеграция, пазарна интеграция, трябва да имаме предвид, че тя е възможна само в ограничена ни рамки, тъй като има разлика между ипотечен и потребителски кредит. Нека да сме наясно с тези неща. В Германия 99% от ипотечните кредити, така наречените ипотечни кредити, всъщност не са в истинския, в класическия смисъл на думата, кредит обезпечен с ипотека в Германия във всеки случай е възможно да вземеш е, кредит, е, с който да надхвърлиш, е, така да се каже, определените лимити по банковата си сметка и да си купиш не само жилище или недвижим имот, да си купиш и, и някакъв друг недвижим имот да, с, с стопански цели или кола и така нататък. Е, това е един трети е, елемент, който е включен в директивата. Имате, да кажем, 10 милиона кредит и взимате един допълнителен кредит, 5 милиона. И отново попадате в е, приложното поле на директивата за потребителските кредити. Независимо от това, че е, става дума всъщност за е, кредит за недвижим имот. Така че трябва да имаме предвид всички от тези изключения, които включихме в директивата за потребителските кредити и да ги предвидим и тук в случаите, в които кредитът е обезпечен с ипотека, той не, е от, не влиза в приложното поле на потребителските кредити на директивата за тях. Но при всички положения трябва да предвидим и е, съответните граници, да кажем 2 милиона или нещо подобно, защото и ипотечните банки се нуждаят от определени гаранции, от определена защита. Има изисквания във връзка с Базел 3, във връзка с собствения капитал, капиталовите вземания и така нататък. За кредити над 2 милиона ще кажем, при всички положения, това е моето предложение, че те не попадат в приложното поле на директивата. А инак, на всички места, на които ми се стори уместно, аз съм сложил препратка, че действат разпоредбите на директивата за потребителските кредити. На практика и Мазел 3 отчасти ни принуждава, така да се каже, да включим два режима. Нека да кажем, например, е, проверка на кредитоспособността или е, информация, сведения за е, клиентите и така нататък. Преминавам към трети член, където става дума за това, че банките трябва да действат в интерес на потребителите. Възможно е да става дума за преводаческа грешка. А, всъщност става дума за това, че банките трябва да действат обективно, честно и да не забравят, че трябва да мислят и за интересите на потребителите. Тоест, това при всички положения трябва да бъде преформулирано, ако в оригинала също е записано така. Стигам до член 8, който се отнася до рекламата за това, че тя трябва да бъде е, кратка, е, защото също струва пари. И какво трябва да съдържа, да кажем, една реклама. Е, да кажем, в, по телевизията, преди да купите някакъв е, меклем или нещо друго, е, когато го рекламират, ви казват, трябва да се допитате до вашия лекар или до аптекаря. Е, но когато закупувате, да кажем, асансьор, не е записано, внимавайте, когато се качвате, можете да си щупите е, краката или нещо подобно. Така че е, съм включил едни допълнителни бележки е, по отношение на ипотечните кредити. И след това вече член 9 във връзка с възможността за данъчни отчисления, смятам, че кредитните институти ще бъдат е, твърде натоварени, ако включим и обслужване под тези кредити. Нека да кажем, че банковият служител е в Португалия, който трябва да кажем да информира е, човекът, клиента на банката, който е взел ипотечен кредит, но се намира в Германия и живее там, как точно би могъл е, да приспадне в данъчната си декларация тези разходи и така нататък. Това ми се струва малко прекалено. Предвиждам и нещо друго, което предвидихме и за директивата за потребителските кредити, а именно при финансирането на гаранциите там – именно, че е, кредитът трябва да има пълно покритие. Във връзка с е, член 9, алинея 2, има е, предвидени съвсем така твърди срокове. Много е сложна формулировката. Аз преформулирах този текст, така че Просто си позволих да прехвърля автоматично някои текстове от директивата за потребителските кредити към а, настоящата правна уредба. А, нещата трябва да са ясни от гледна точка на потребителя, но същевременно и а, сроковете трябва да са съобразени с потребностите на кредитополучателите. И има много често случаи, в които хората се нуждаят спешно от кредита и трябва съвсем точно да се уточнят в тези срокове. Освен това, комисията е изяснила минималната степен на хармонизация. В член 9 се говори за окончателна хармонизация. Аз промених текста и съм записал, че държавите членки биха могли е, е, да включват е, или да взимат предвид и допълнителна информация, тъй като има предвид различията в ипотечното право, в договорното право, поземленото право и така нататък в държавите членки при всички положения, ако дадена държава членка изисква допълнителна информация е, при вписването в ипотечните регистри или е, за банковите институти, които отпускат кредитите, тогава е, това е възможно. Освен това, при сегашната ситуация по отношение на лихвите, ние имаме доста ниски е, лихви. Кредитите с променливата лихва са по-изгодни, отколкото кредитите, които са с е, фиксирана лихва, да кажем, с 10 годишен период. Така че за потребителите би било доста объркващо, ако след 10 години, да кажем, при една ефективна твърда лихва получат по-малко, отколкото при една променлива лихва. Е, нещата би трябвало много добре да се е, формулира, така че да е ясно, че при една ефективна е, твърда лихва е, няма едно наслагване и е, повишаване ежегодно на главницата, по която се изплащат лихвите. Променливите лихви могат да бъдат по-високи, отколкото, да кажем, за 10 годишните твърди лихви и така нататък, но това е, е твърде сложно. Може би трябва да бъде предмет на специални консултации. Комисията предвижда забрана. Аз смятам, че не можем в истинския смисъл на думата да си позволим да въвеждаме кредитна забрана, така че съм преформулирал нещата, за да смекча формата. И още нещо, обещетения и връщане на кредита Знае, че това са много спорни въпроси, но при всички положения е, точно това ме смущава, че тук, където така и така има спорни моменти, нещата не са прецизно формулирани. От една страна е, трябва да се добави обещетението, лихвеното обещетение, но същевременно да се изчисти текста от всякакви заблуждаващи елементи или объркващи елементи в член 8 са регламентирани някои неща, които трябва да се имат предвид също. И няколко думи са делегираните актове. Комисията предлага тези делегирани актове, може би защото иначе не може така да, да намери изход от е, създалата се ситуация. Аз не виждам мястото на делегираните актове тук. Отново специалистите на национално равнище ще ни обвинят, че се опитваме да се измъкнем и да си измием ръцете, без да сме намерили добро решение и от експертна гледна точка. Така че аз съветвам да се откажем от делегираните актове. Представете си, че законодателният орган, в е, случая парламента, ще трябва да се занимава непрекъснато и да разглежда стотици делегирани актове, е, да извършваме проверки, да правим анализи, да предлагаме е, нови текстове и така нататък. Не виждам как ще се справим. И мисля, че е, комисията би трябвало да си дава сметка за това, че е, делегираните актове не са решение. По отношение на графика, 26 октомври е крайният срок за внасяне на измененията и към края на ноември се предвижда гласуване в комисията. За мен лично е все едно но аз все пак не разбирам защо при една толкова важна тема и при едно толкова важно за гражданите досие се въвеждат толкова кратки срокове. Това е въпрос от вашата компетенция, естествено. Господин председател, не знае какво ще кажете, но аз мятам, че е малко прекалено. Благодаря ви е, за изчерпателното изложение. А по графика ще оставя на вас да се договорите с комисията по економическите и паричните въпроси. Е, знаете, някои от техните изменения са доста радикални и подлежат на оценка на въздействието. Това отново ще повлияе върху графика, но всичко оставам на ваши, е, ваши ръце. Нека сега чуем докладчиците. Благодаря, господин председател. Първо, господин Гок. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика за извършената работа. Разпределението на правомощията с Комисията за економическите въпроси никога не е безболезнено и аз високо ценя неговия подход. Също така оценявам е, желанието му да прояви прагматизъм е, по въвеждането на нормативна уредба за един пазар, който е твърде слабо отворен в международен план и е, при който нарастването на конкуренцията не е най-важното направление. От друга страна, аз обаче не съм съгласен с докладчика по поне три въпроса, и е, ето на, вземам повод от неговото изложение, за да ги развия. Първо, подхода към системния риск. Като член на Комисията по, по економическите въпроси, аз не смятам, че с привеждането на всичко към препоръките на Базел е уместно. Е, съюзът трябва да може да бъде по-амбициозен е, от е, базилските е, изисквания в интерес и на потребителите, и на економическата стабилност. Също така се питам доколко е уместно от приложното поле на директивата да бъдат изключени кредитите, които се отпускат на посредниците на недвижими имоти. Понеже си мисля, че именно те е, подлежат на праговото равнище от 2 милиона евро, за което говорите. И вероятно правилата би трябвало до някъде да бъдат пригодени към реалността, но изключването на тези оператори е, всъщност би ни лишило възможност да постигнем една от целите на директивата. И на трето място, е, не съм убеден, независимо от това, което вече е транспонирано в законодателството на държавите членки, че следва тази директива да се работи по аналогия с уредбата на потребителските кредити. В крайна краища това е един специфичен продукт, който трябва да бъде и специфично регламентиран. Е, дава ни възможност да отидем и по-далеч от действащото законодателство и е, съответно е, възможността за маневриране, която се дава на държавите членки, трябва да бъде внимателно огледана. И още, възможно ли е да третираме тук и въпроса за съпътстващите или принадлежните продукти. Аз е, препоръчвам е, в измененията и допълненията да развием и този въпрос. С голям интерес очаквам е, работата ни с докладчика и колегите докладчици в Сянка. Благодаря, господин Бузой има думата. Благодаря ви, господин председател. Поздравявам господин Лехнер за усилията му по това проекто становище, по толкова важен въпрос, като ипотекарния кредит. Докладът му съдържа някои добри идеи, които аз с удоволствие бих подкрепил. Що се отнася до общата цена на кредита е, и е, изчисляването й. Аз поделям казаното от докладчика, че е, е, разноските на кредитора за защита на, на кредита не би трябвало да се прехвърлят върху е, заемателя. Но пък има някои разходи, като например застрахователните, оценителските, нотариалните, които не могат да бъдат предварително известни. Дори по отношение на нотариалните такси, а във всеки случай по отношение на застрахователните разходи, потребителят може да избере каквото пожелае и кредиторът да не е в състояние първоначално да ги е, формулира. И по 12 член би трябвало внимателно да се е, формулира това. I think that those in the Commission's proposal are going too far. There is too much information to be included. То се отнася до рекламирането, твърде далеч е, отива предложението на комисията до там, че радио и телевизионната реклама би станала невъзможна. На този етап е, по-добре по-малко информация в рекламите, Например, включването на информация за броя на погасителните вноски, обща сума, която дължи потребителят, предупреждението, че имотът може да бъде загубен при неизпълнение на кредитно споразумение. Всичко това е излишно, според мен, и би могло да, да се откажем от него в интерес на обема на рекламното съобщение, така че то да мине безпрепятствено и в електронните медии. Списъкът обаче е, на реквизитите на, на рекламното съобщение трябва да бъде изричен и изчерпателен. Е, парламентът и съветът трябва да имат последната дума по този важен момент. Що се отнася до предварителната пред изключването на договора информация, за да бъдат равнопоставени всички кредитори, както и да се даде еднаква степен на защита на всички потребители в ЕС, би било, било много добре да се търси максимална хармонизация. Що се отнася до делегираните актове, подкрепен подхода на господин Лехнер, който ограничава е, приложното им поле. И последно оценка на кредитоспособността. Съгласен съм с докладчика, че отказа от кредитиране при отрицателна оценка на кредитоспособността е, би противоречало на договорната свобода на страните. Значи трябва да потърсим нещо средно. Ако кредитът бъде отказан възоснова на автоматично решение, не би било много разумно да бъдат оповестявани всички технически стъпки, довели до отказа. Така потребителят би могъл да измени молбата, е, за да, чисто технически, за да заобиколи автоматичната система, е, да получи кредита и в края на краищата да е, подрони целите на директивата. Едно общо обяснение на логиката, по която работи автоматичната система за оценка на кредитоспособността, би следвало да бъде достатъчно. Не е нужно тук да се е, налагат повече задължения на кредиторите. Това за сега е, ще внесем изменения и допълнения, разбира се, и с интерес очаквам бъдещата ни работа с колегите по доклада. Благодаря. Благодаря ви, господин Бозагоше. Руле. Ще бъда кратка. Благодаря много на докладчика и по директивата за потребителските кредити работихме заедно. Смятам, че вашият подход е правилен. Съвсем ясно, още при първото обсъждане казах, че не бихме желали да отворим пазара и че е, би трябвало да свържем някакси нещата и с директивата за потребителските кредити, както за потребителите, така и за е, доставчиците, за операторите е важно да има е, съгласуваност, да има прозрачност, да има информираност, тъй че по един и същи начин би трябвало да формулираме нещата и тук във връзка с ипотечните кредити. Аз съм съгласна с господин Лехнер, че би трябвало да се обърнем към ЕКОН и съвсем така ясно и катерично да кажем, че става дума за важно досие, което се нуждае от малко повече време. Не... Ние имаме наш проект в рамките на ИМКО. Много хора искаха да обсъждат с мен проекто текста на ЕКОН трябваше да, да обяснявам, че не става дума за един и същи текст и така нататък. Не мога да разбера защо трябва да се работи при толкова съкратени срокове, когато става дума за една изключително важна тема от економическо значение, от значение за потребителите. Не става дума за това да регламентираме няколко точки, тъй да се каже едно, две, три, четири. Даваме си сметка, че темата е много комплексна и трябва да се обмисли добре. Господин Фокс. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика господин Лехнер за извършената по това становище работа. Благодарим и за прагматичния подход, който той възприе и спрямо кредитодателя и спрямо кредитополучателя. Подкрепям 79-то изменение на докладчика, което иска кредитодателите да информира потребителите, когато става дума за собствените им продукти, а не да информират за всичко, което става на пазара. Доста непрактично предложение на комисията. Притеснявам се обаче за приложното поле на тази директива, защото има много нишови продукти, които е, са по-добре регулирани на национално равнище и така ще се окаже, че има услуги, които престават да се предлагат. Затова е добре да се изключат някои е, типове кредити, например социалните кредити. Има и други типове специализирани ипотеки, Например, ипотеките върху сгради, закупени като инвестиции, е, за да се дават под найем, например. Така че директивата не трябва да се прилага в тези случаи. Като всички изказали се, споделям притеснението на докладчика за броя на делегираните актове, свързани с основните мерки. Надявам се, че комисията ни слуша. Що се отнася до стандартизирания формуляр за информация, повечето държави членки вече са приложили подобна мярка и тя им е струвала доста. Така че е добре да се каже, че или трябва да има такъв формуляр ЕФИС, или еквивалентен формуляр, който вече е работи в съответната държава членка. Ако нещо работи, няма нужда да се разглобява и сглобява отново е, и това да струва още повече. Това се подкрепя и от потребителите, включително и от организацията БЕЛК. Съгласен съм с коментарите на господин Бушой за разясненията, които банките се иска да дават. За повечето банки, ако даден кредитополучател не се оцени като надежден, тогава той няма да получи предложение за договор, така че банките трябва да имат право да вземат това решение. И комисията и Органа за финансовите услуги в Великобритания в своите проучвания установяват, че предоставянето на повече информация на потребителите не води непременно до по-добро качество на сделките. Освен това, повечето ипотеки не се сключват въз основа на реклама. Така че информацията в рекламата тук няма нужда да се споменава. След това, когато става дума за ранното връщане, за пресрочното погасяване на ипотеките, смятам, че предложението на комисията е по-добро и е много важно да не намаляваме притока на кредити, когато те са толкова важни за европейската економика. Затова се надявам, че комисията ще вземе това предвид, когато прави своите предложения. Благодаря на господин Лехнер и на другите докладчици в Сянка за тяхното сътрудничество. Благодаря на докладчика, благодаря на всички докладчици в Сянка. Смятам, че коментарите, които бяха направени, бяха изключително конкретни и полезни. Госпожа Вайлер, искате думата, заповядайте. След това ще дам думата на комисията. И ще дам накрая думата на господин Лехна, госпожа Вайлер. Бих искала да задам няколко въпроса. Аз не съм специалист в тази област. Не разбирам съвсем е, добре аргументите, които бяха представени тук. А именно, че рекламата не е подходящ инструмент за информиране на заинтересованите лица. Да, това в известен смисъл е ясно и за мен. Е, Искам и се все пак е, да съм сигурна, че разбирам нещата правилно. А именно, че Става дума за това потребителите да бъдат е, добре, надежно информирани, сериозно информирани в определени места. По същия начин, както включихме това и когато ставаше дума за потребителските кредити и е, по отношение на застраховките. Е, но така стигам отново и до информираността. Целият опит, който събираме през последните 10 години, да кажем, в Испания, включително и лошия негативния опит, е, е, взет ли е предвид от комисията този опит, за да избегнем именно подобни ситуации, в които хората е, изпадат в бедствено положение, в мизерия. Именно това би трябвало да направим, когато е, сме се подготвили да променяме правната уредба. И още една последна точка, един последен въпрос, господин Лехнер. Струва ми се, че това досие наистина е, има един е, чудесен докладчик, е, който отговаря за е, тази сложна тема и че парламентът може да бъде спокоен в това отношение. Благодаря ви. Председателят дава думата на комисията. Надявам се, че е, взехте предвид всичко, което е казано. Казаното и до госпожа Вайлет беше много важно, именно за това колко много делегирани актове има тук. Този тип предложения сме отхвърляли по-рано и смятаме, че това е политически неподходящо. Давам думата за коментар на комисията за максимум 5 минути. Господин Пали, заповядайте. Благодаря, господин председател. Може ли да говори на френски? Първо бих искал да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за дадените сведения, за разясненията, които бяха много интересни и разбира се, Комисията е, отчита, отбелязва всички забележки. Първо, е, комисията отбелязва, че е, множеството изменения на доклада на господин Лехнер се основават на търсене на връзка между проекто директивата и директивата за потребителските кредити. Докато вече трябва да кажем, директивата за ипотечните кредити структурно вече съвпада, съответства на директивата за потребителските кредити, в това число за потребителската информация, за задължението на кредитора да оценява кредитоспособността на кредитоискателя. Разбира се, в случая за ипотечното кредитиране това изискване е много по-строго и детайлно формулиран, за разлика от директивата за потребителските кредити. По-нататък, термините и определенията също са заимствани от директивата за потребителските кредити. В същото време, според мен, трябва да подчертаем спецификата все пак на жилищното кредитиране. И тази специфика предполага диференциран подход. Е, също така трябва да изречем полки от финансовата криза и да е, внимаваме особено за това отпускането на жилищни кредити да става на една благоразумна основа. Ето защо текстовете за кредитоспособността на е, кандидатстващия за жилищен кредит трябва да бъдат по-строги. И отказа на кредита е, е съществен елемент от отговорното кредитиране. текстовете за информацията на, на, на кредитоискателя също трябва да бъдат по-прецизни. И по-нататък някои изменения, опасявам се, са свързани с езикови несъответствия между германската, английската езикова версия, разминавания в езиковите версии на вече публикуваната директива за потребителско кредитиране. По-нататък различните изменения Различните изменения третират изменение на приложеното поле. Ето до 33-то, например, предвижда такова изменение, с което комисията не може да се съгласи. И е накрая за предварителната договорна информация необходимо е, е да се диференцира е, в случая общата информация от една страна и персонализираната информация от друга. Първия линия от девети член от директивата засяга общата информация, която се подава на потребителя относно цялата продуктова гама. Тук всъщност се възприема идеята за кодекса на поведение, публикуван от комисията още през 2001 година. И съответно този списък е, от информационни реквизити е, не е необходимо да бъде е, съгласуван с директивата за потребителското кредитиране. Et les éléments de l'ESI sont exposés en annexe, euh, en annexe 2 de la proposition. Donc il n'y a pas de liste d'informations dans le corps de la directive. Поради което и в е, директивата, която ви предлагаме, не се съдържа изчерпателен списък информационни е, реквизити, за разлика от директивата за потребителското кредитиране. Четвъртият е, момент, повдигнати от докладчика и от са докладчиците е за е, хармонизирането. И 90 е ти член от директивата призовава към максимална хармонизация. Но защо не? Струва ни се обаче, че една пълна хармонизация не е нито целесъобразна, нито необходима, тъй като структурата на ипотечното кредитиране се различава от страна в страна, различните финансови продукти са различни и една общоевропейска намеса би могла да бъде ефикасна, ако е достатъчна целенасочена. Поради което проекто директивата трябва да даде възможност в достатъчна степен на държавите членки да направят своята преценка, е, що се отнася, например, до преждевременното погасяване много деликатен въпрос е, и формулировката на съответния член от директивата е внимателно проучена от всички служби на комисията. От друга страна, предварителната информация би могла да бъде максимално хармонизирана. И пето, на, на този етап, е, проектът предвижда отмяната на много делегирани актове и съответните изменения го правят. Чете ораторът множество изменения, които преводът не може да догони. Комисията, излизайки със своето предложение, обаче е, не имала намерение да иземе законодателните правомощия на съвета или на парламента, а просто да адаптира нормативната уредба към еволюцията на, на пазара, на, на търговската практика. И, и така, е, във всеки случай, ако тези делегирани актове бъдат отхвърлени, в такъв случай ще трябва да бъде изменена директивата и в нея да бъдат въведени конкретни текстове. Готови ли сме обаче днес, предварително изпреварвайки събитията, да регламентираме окончателно, например, гражданската отговорност на кредито? Е, и още, според комисията, е, тази проектодиректива не би следвало да повлияе отрицателно върху обема на кредитирането на пазара. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за пределно ясния коментар. Е, той е от полза за по-нататъчния ход на дискусията. Нека накрая отново чуем господин Лехнер да обобщи, а и да ни напомни предварителния график, макар и знаете да е нужно да се договорим с Комисията по економическите и паричните въпроси. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря на колегите, благодаря и на комисията за разясненията. Ще проверя въпросните текстове и аргументи, за които ми обърнахте внимание. Надявам се, че не съм засегнал никого с бележките си. Колегата от социалистите вече не е тук, но и колегите от ЕКОН отчасти вече не са тук. Аз естествено осъзнавам разликата между потребителския кредит и потешния кредит, но когато става дума за неща като проверка на кредитоспособността или информираност на потребителя и така нататък, не виждам съществени различия. Особено когато става дума за защита на потребителите, директивата за потребителските кредити е задължителна в известен смисъл. Държавите членки би трябвало да въведат е, по законов път два различни режима. Това е, е, тяхно задължение. Когато става дума за рекламата, имаше такъв въпрос, е, хората обикновено знаят какво трябва да направят. Прекалено много информация също е, може да бъде объркваща комисията при всички положения би трябвало да предприеме съответните мерки. Тя до сега го е направила е, по отношение на потребителските кредити. Предоставила е необходимата информация, така че който се нуждае от детайли може да ги намери. Но при всички положения трябва да има и задължителни елементи за съдържанието на рекламата. А освен това и сроковете трябва да предвиждат достатъчно време, за да може човека да се информира и да премисли за себе си кой е най-добрият вариант. За държавите членки е изключително важно да се предвиди една такава проверка на кредитоспособността, защото има държави, които предоставят е, кредити, не като държавите, а съответните банки е, и без такава надлежна проверка. Колегата, който зададе въпрос във връзка с член 18, смяташе, че нещо не съм доразбрал. Комисията уточни нещата. Става дума за обещетения в случаите, в които имате щети от лихви. Тоест не става дума за някакъв друг вид компенсация или обещетение. При всички положения, утре ще се видим с координатора от вашата комисия и ще седнем да поговорим съвсем сериозно. За графика, мисля, че вече ви информирах. Благодаря ви. Okay, well, thank you all very much indeed. Благодаря много на всички. Много се радвам, че се придвижихме напред по тази важна тема. Знам, че господин Лехнер ще бъде добър водач на нашата работа и е, ще ни държи информиране за графика и всички останали въпроси, които обсъждахме днес. А сега нека да преминем към следващата точка от дневния ред, последна за деня, становището, което изготвяме за Комисията по правни въпроси по директивата за някои позволени употреби на произведенията с неизвестен автор. Председателят чете имената на докладчиците в сянка. Oh, um, Много се радвам, че мога да приветствам и директора от комисията, който отговаря по тези въпроси, госпожа Марга Фройдингер. Е, добре известна като председател, а, като приятел, извинете, на Комисията по вътрешния пазар. Добре дошла, Марга. И така, Туан Мандерс, разполагаме с проекто доклада. Искате ли да го представите? Благодаря, господин председател. Нека първо да поздравя Барбара, честит 65-ти рожден ден! Ще се присъединя по-късно, казва ораторът в отговор на коментар без микрофон. Това няма нищо общо с произведенията с неизвестен автор, но е хубаво да поздравява човек колегите, когато имат рожден ден. Тук говорим сега за произведенията с неизвестен автор. Тоест, произведения, че не, с, е, чието автори или е, собствениците на авторските права не могат да бъдат идентифицирани или открити. Много често, за да се публикува такъв, такова произведение, е необходимо разрешение на титуляра на правата. Директивата за авторските права позволява сканиране с цел съхранение, но не позволява библиотеките да предоставят произведенията в интернет дори и за не, дори с нетърговска цел. Целта на това предложение е да има някаква правна сигурност за библиотеките. Има пропуски в директивата за авторските права и разлики от директивата за вътрешния пазар. Затова тук целта е училищата, библиотеките и архивите да могат да предоставят услуги на вътрешния пазар, които включват и представянето на творби на известен автор в интернет. Комисията взе решение да се прилага взаимно признаване на решенията взети на национално равнище. Вече има такива решения, които са взети. Аз пък мисля, че трябва да има европейски подход. Е, идеята за взаимно признаване е добра и може да бъде приета. Комисията споменава и развитието на делото Google Books в Съединените щати. Мисля, че трябва да дадем пример за това, как този въпрос може да се разреши по един добър начин за всички и за бъдещите потребители и за титулярите на права. Аз като юрист подадох някои изменения, защото всички предложения могат да бъдат подобрени. И се надявам, че ще получа подкрепата на колегите. Важно е да се говори и за ролята на авторските права. Те са от основно значение за творческия свят в Европа, въпреки че някои колеги присъстващи тук може би не са съгласни. И все пак аз мисля, че трябва да се защитава европейското културно наследство, затова предложих изменение е едно. В случаите, в които Титулярът на правата заяви своите права а, върху творба, вчитана за творба с неизвестен автор. Трябва да е ясно как да се процедира. Трябва да се проучи заявката, трябва да се има предвид общественият интерес, Какво става, питам се, ако творбата е публикувана в повече от една държава членка в един и същи момент? Това също е възможно, така че и за това трябва да търсим решение. След това изменения 12 и 14 засягат титулярите. Когато те искат да заявят своите права на интелектуална собственост върху дадено произведение, те трябва да могат да го направят не само в държавата членка, където то е било публикувано за първи път, но и във всяка друга държава членка. И трябва да могат да разчитат на адекватно изплащане на задълженията, свързани с техните авторски права. Трябва да има система, която да е позволява оперативна съвместимост, за да може да се проучат авторските права. И освен това, директивата трябва да не е само за бъдеще, а да покрива и завареното положение. за да може държавите членки да управляват колективните лицензии, които са били дадени. Проектът за текст вече ви е раздаден. Очаквам вашите коментари. Thank you very much. Well, let's hear the views of colleagues. Да, нека да чуем какво мислят колегите. Първо госпожа Ройтова. Благодаря. Аз е, бих искал да кажа, че изцяло подкрепям проекта. Радвам се, че комисията го е подготвила и добре би било това законодателство да бъде прокарано бързо и плавно. Важно е нашата цифрова библиотека Европеана да бъде конкурентоспособна, понеже ние изоставаме от Google Books, от проекта на Google за електронна библиотека. 3 милиона са осиротелите произведения, 200 хиляди от тях са филми, но и фотографии. Онова, което не виждам в проекта обаче са условията и реда за финансиране на системата и особено нейния европейски аспект. И накрая, последното изменение на докладчика по трети е, 75А, член 75А, където се казва, че държавата членка отговаря за възнаграждението. Но не, държавите членки извършват техническата дейност. Е, този проблем трябва да бъде решен. Освен това, трябва да осигурим езиковата достъпност това число на библиотечната информация за различните произведения на различните езици. така, да, лека по лека, да може да се стигне и до установяване в някои случаи на правоносителя – и базата данни трябва да бъде централизирана или поне да има взаимовръзки между различните бази данни за лесното им претърсване. Е, да не стане същото, каквото се получи при търговските е, регистри. Просто е, би било нелепо да търсим оперативна съвместимост между 27 регистъра. И после е, трябва да се е, въведе един е, списък на институциите, които да, да могат да се занимават с цифровизация. Този списък трябва да бъде изчерпателен, да се включат е, неправителствени и църковни организации. И приложното поле трябва да бъде максимално широко. В това число да обхваща звукозаписите,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 Е, има специфичен проблем за произведенията с происход в Европа, е, които междувременно е, може да са публикувани в трети страни. 30% от книгите, например, разпространявани в Великобритания, са печатани в Индия. Що се отнася до 6 член, ние не можем да ограничаваме, според мен, правото на изчерпателни списъци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 Също така трябва да се включим в международни дебат по всички тези въпроси. Да имаме предвид и проекто <clears throat> Международния договор за авторското право, е, на който ще трябва да се подчиняват е, всички библиотеки. Имам някои възражения по е, изменението по трети член – и аз бих искала да чуя от докладчика неговите съображения. По 75 я по-специално, какво има предвид докладчика, като казва, че е, допълнителната отговорност по време на търсенето на автора се носи от държавата членка. Е, много може да се поспори е, по всичко това и с докладчиците в сянка непременно ще го направим. Благодаря ви е, за ценния принос, госпожа Пендекаст. Благодаря ви, господин председател. Аз е, благодаря на колегата за експозето. Е, тук в текста трябва да запазим от гледна точка на правната техника термина правоносител – а не автор. А що се отнася до добросъвестната проверка на авторските права, то би следвало да я запазим. Collective management of rights so as to ensure that this directive can fulfill its purpose without impinging on them. And the orphan status of content should remain unchanged unless Статутът не трябва да се променя, докато не се намерят всички правоносители, както каза господин Мандърс. Uh, господин Фокс. Ще бъде възможно най-кратък, така както направи преждеговорищата. Благодаря на господин Мандърс. Съгласен съм с неговото становище. Интелекту... Правата на интелектуална собственост е от решаващо значение за иновациите в творческите, творческите индустрии. Трябва авторите да могат да разчитат, че ще получат съответното възнаграждение. Ако ли не, те няма да произвеждат повече творби. Трябва да има начин да се намери някакъв баланс. От една страна да се имат предвид правата на носителите на авторските права, от друга страна на потребителите. Много важно е европейското законодателство да не застраши този баланс. Приветствам предложението на комисията държавите членки да могат да въвеждат допълнителни мерки, когато искат. Например, използването на твърбис на известен автор при конкретни обстоятелства може да бъде разгледано. Що се отнася до колективните лицензии, е, този въпрос също може да бъде разгледан. Трети важен въпрос е предоставянето на възнаграждение за използването на творби с неизвестен автор в случаите, когато титулярът е бил открит. Може да се окаже по-удачно правата да се изпращат в държавата, в която творбата била използвана. трябва да се има предвид и периода от време. Това бяха все технически коментари. Очаквам да работим добре с господин Мандерс. Благодаря, господин Фокс. Господин Екстрам, вие ли сте докладчик сянка от името на групата на зелените? За съжаление не съм чел становището. Вероятно съм пропуснал в почтенската си котия. Предложението на комисията Честно казано, няма кой знае какво да правим ние по, по това предложение в Комисията за вътрешния пазар, понеже предложението е много е, изрично. Става въпрос за нестопански организации, е, библиотеки, е, обществени телевизии и така нататък. Сега мен ми се щеше предложението за осиротелите произведения да е такова, че да позволява търговската им употреба. Примерно, един кинодокументалист желая да използва исторически кадри, фото си. Това само по себе си е стопанска дейност, много ценна от културна гледна точка, би могла и от економическа гледна точка да бъде ценна и за, за европейската кинематография и, и въобще е, би могло да, да, да, да се комерциализира е, богатото културно-историческо наследство на Европа. Но толкова е по-зле. Комисията не прави такова предложение. Е, що се отнася до базите данни, съгласен съм. Няма Трябва да има бази данни. Е, госпожа Ройтова е напълно права. После госпожа Ройтова спомена, че е пропуснат въпрос за финансирането. Напълно права е. Като говорим за обществени музеи и библиотеки, е, те наистина са зле с парите. И ако някой тук очаква при тези условия Европеяна да бъде е, затрупана с ново съдържание, просто спестете си вълнението, е, тъй като, нали, доколкото не се допуска, допуска стопанска дейност, т.е. тези осиротели е, произведения не могат да бъдат приходоисточник, откъде ще вземат библиотеките парите? and Uh, uh, и когато някой встъпи в договорни отношения и а, изведнъж се появи правоносител, а, и този въпрос трябва да се, да се реши, защото дори някой да е цифровизирал нещо, едва ли ще дръзне да го качи в Европеана – е, или да го използва по какъвто и да било друг начин, ако е, поема риска е, да, да бъде атакуван от евентуален правоносител. Това е. Аз съжалявам, наистина, извинявам се, че не съм чел становището, но мисля, това, което казах, има своето значение. Други желаят ли да се изкажат? Не виждам. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка. С голямо удоволствие давам думата на госпожа Марго Фрелинга за кратка, кратко изказване, а след това ще чуем и заключителни думи от докладчика и ще обявим графика. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на членовете на вашата комисия. Европейската комисия е насърчена от протеклата тук дискусия във вашата комисия, както бе насърчена и от вчерашната дискусия в комисията по културата, а и от проекто доклада на правната комисия. Ние високо ценим общата подкрепа на парламента за предложението и това, че както изглежда Европейският парламент споделя извода ни, че трябва да побързаме, за да попълним нормативната празнота и да направим така, че е, съкровищницата на европейската книжовност да е, отвори врати за и специалисти, и широка общественост. И както каза господин Манда, всяко предложение на комисията винаги може да бъде и по-добро. И а, е, наистина направени са редица интересни предложения. И днес се чуха от устата на докладчика, на докладчиците в сянка. Няма да се спирам подробно на всяко предложение. Първо ще трябва да се запознаем внимателно с тях. Само някои въпроси бих коментирала. Първо, госпожа Ройтова и други повдигнаха въпроса за приложното поле. Е, което ограничава, е ограничено до печатните е, произведения, а, а що се отнася до аудиовизуалните, само нези, които се разпространяват от а, е, филмотеки и, и архиви. Да, добре би било да има решение и за отделни е, фотографски материали, които не са включени в е, някакви публикации, но при това предложението би станало крайно комплицирано и самият законодателен процес, опасявам се, би могъл да дерайлира. Ето защо разумно би било да се откажете от подобно разширяване на приложното поле. Друг въпрос за приложното поле е също въпросът за стопанското ползване. Сигурно интерес ще има е, но пък тогава предложението трябва да бъде съвсем друго. А нашето предложение е съвсем просто. Библиотеките просто трябва добросъвестно да потърсят правоносител и ако няма правоносител, ще могат да ползват произведението без да плащат е, е, каквото и да било, като заделят междувременно известни средства в случай, че правоносителят се появи. Това не можем да го допуснем като режим е, за търговската употреба, е, това би накърнило законния интерес на евентуалния правоносител. Но в директивата ние даваме възможност на държавите членки да регламентират и търговската употреба, търговското ползване на такива произведения. А директивата допуска и партньорски взаимоотношения между държавата и частния сектор, между държавните институции, като библиотеките и ам, частния сектор. И е, сега, след една добросъвестна проверка, претърсване, библиотеките ще могат да ползват произведенията без да дължат каквито и да било такси, а в същото време да сключат партньорски отношения с, с търговци, с, с стопански организации, които да им помогнат при масовата цифровизация. И такива търговски партньори, като Google, например, биха били заинтересовани, тъй като така биха могли да публикуват връзки е, електронни връзки към съдържанието на библиотеките. То, но не бива частния и държавния сектор в случая да са в конкуренция. Защото, естествено, обществените библиотеки не биха могли да устоят на подобна конкуренция. И друго, много е важно да се помисли още и за базите данни няколко изказвания прозвуча този въпрос. И ние смятаме, че би било важно проверката за авторство да бъде колкото се може по-проста, но колкото се може и по-издържана от юридическа гледна точка. Съществува мрежа от бази данни, всички те са взаимно оперативно съвместими, взаимосвързани. Е, решава се въпроса и за преводите, тъй като е вярно, че едно име може да бъде изписано е, по съвсем различен начин е, на различните езици, макар и името да е едно и също, да не говорим за заглавието на произведението, което е, е в превод. И комисията определено ще помисли, евентуално ще извърши техническо проучване – на евентуалните решения. И последно, напълно ясно е, че ако правоносителят се появи, след като е бил неизвестен, трябва да получи възможността да избере. Дали да разреши на библиотеките и за напред да ползват произведението му или по каквито и да било причини е, да оттегли това си съгласие. Не смятаме, че тези случаи ще бъдат кой знае колко чести, но трябва да бъдат уредени и според нас това, което предлагаме по-настоящем е правилно. От техническа гледна точка, разбира се, може да се а, до усъвършенства. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за конструктивния подход е, към нашето становище. Много ни радва той. Докладчикът желая ли да обобщи? О, не! Извинете, извинявам се. Господин Абански, представител на полското председателство, който председателства работната група, мисля, е тук, извинявам се, че не отбелязах е, присъствието му по-рано. Още повече, че ние имаме такова едно прекрасно оформено ръководство на полското председателство справочник. Нека чуем и него. Благодаря много, господин председател. Благодаря за любезните ви думи. Нека да кажа само няколко неща от името на съвета. Съгласни сме, че е необходимо да се действа бързо, за да се реши въпроса с борбите с неизвестен автор. Бяха повдигнати няколко въпроса днес. Те бяха повдигнати и в работната група на съвета. По-настоящем работим по компромисния текст на председателството, в който се надявам ще бъдат засегнати поне някои от тези е, поводи за притеснение. С господин Мандър сме съгласни, че е от огромно значение за творческите индустрии да има защита на копирайта. Това означава, че не трябва да има механизъм, който е, да позволява да се използват творби без да се провери дали има автор. Мисля, че в предложението на комисията има достатъчно предпазни мерки за това. Благодаря. Давам думата на господин Мантерс. Uh, е, actually, uh, е, Ms. already gave a lot of answers on questions of... Благодаря много. Uh, още само един въпрос остана на госпожа Ройтова член 1, точка 5, алинея 5а. Важното е, че тук става дума за потребителя, който използва турбата след като стане известен правоносителят. От момента, в който стане известен правоносителят, потребителят трябва да плаща. Оттам нататък, господин председател, графикът е у вас. Надявам се, че колегите ще, дой... ще излязат с конструктивни предложения. през следващите няколко седмици. Благодаря. Благодаря много на всички. Благодаря на господин Мандерс. Крайният срок за подаване на изменения 26 е октомври в 3 часа. Ще разгледаме измененията и ще гласуваме на 21 ноември. Това е денят преди планирането планираното гласуване в Комисията по правни въпроси. Не знам дали те ще спазят своя график, но при всички положения съм сигурен, че всички е, вие искате да се действа бързо по този въпрос. Благодаря много за коментарите на всички. Има още една точка в дневния ред, но аз взех решение презентацията на тема електронна комисия просто да ви бъде раздадена, за да я разгледате в свободното си време, тъй като имаме по-важен въпрос. Обещах на госпожа Вайлер, че ще свършим на време, а сега Даже свършихме 4 минути по-рано. С това закривам днешното заседание. Утре в 9 часа ще се видим отново. Ще говорим за хармонизацията на вътрешния пазар. Ще говорим по още една от темите, по които работи госпожа Фрайлинге. След това имаме гласуване от 10 до 11, така че моля ви донесете си картите за гласуване. А освен това, след това ще имаме среща с госпожа Фройлинген. Тя беше така любезна да ни предостави тази възможност и сте добре дошли на тази среща. Така че закривам заседанието. Има малка почерпка пред залата.